Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we start... Колеги, госпожи и господа, започваме след обедното си заседание, след обедната част от днешното заседание на нашата комисия. Малко позакъсняхме, понеже едва преди минути приключи срещата ни с американски конгресмени – е, от наша страна присъстваха координатори, както и всички членове на е, външната мисия, делегация на нашата комисия в Съединените щати, в Пенсилвания и е, нашия заместник-председател. От американска страна присъстваха десетима конгресмени, от Комисията по енергетика и търговия по профил подобна на нашата. Те не се занимават само с космическите изследвания, може би не с малки и средни предприятия, затова пък им е поверена търговията и здравеопазването. Така че и, да, и двете комисии с много широк портфейл е, много ползотворно разговаряхме главно за търговско-инвестиционното партньорство с САЩ, което се готви, знаете, и други въпроси. Нашите координатори сега са много добре осведомени за състоянието на отношенията. Сега е, можем да пристъпим към следващата точка. Ще да си сложа очилата. точно както имахме възможност да разговаряме е, с нашите американски партньори, така и сега тук следващата точка от дневния ред 8 е за преговорите за трансатлантическото споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите. Общ преглед от страна на Европейската комисия. И така давам думата на господин Холман, е, е, референт в Генерална дирекция външна търговия на Европейската комисия за Съединените щати, който ще ни запознае с деветия кръг. Деветия кръг преговори за сключване на това партньорство състоял се преди две седмици в Нью-Йорк. А преговорите, както знаете, официално започнаха преди една година. Година и половина. До сега са проведени пет кръга на преговорите. Последният както казах, преди седмици. И макар и да не е постигнато окончателно споразумение между страните за това дали главата суровини и енергоносители да бъде включена в приложното поле на, на споразумението, съгласно нашите препоръки. Прочем, изглежда последния кръг на преговорите е постигнат не е лош напредък в тази област. Бихме искали е, комисията да ни осведоми по-подробно по този въпрос А това е, е от значение и за малките и средни предприятия в Европейския съюз. Знаете, има едно такова е, разпространено обществено мнение, че е, преговорите се водят на тъмно, макар че информацията е публикувана в интернет. Така или иначе, ние трябва активно да информираме обществеността, за интересованите страни, за всичко, което научим we will vote the recommendations in near future. В близко бъдеще предстои да гласуваме препоръки. Първо е, Комисията на парламента за външната търговия. А, съвсем скоро, всъщност, тъй като през месец юни, през 2000, 2015 година, препоръките ще влязат е, а, на гласуване в пленарната зала. Следващия кръг на преговорите ще се състои през месец юли в Брюксел. И така, господин Хобан от Европейската комисия, моля да ни даде най-актуална информация за състоянието на процеса, е, най-общо и евентуално в някои детайли, е, що се отнася специално за въпросите, които представят особен интерес – за нас. Е, въпроси от значение за цялата европейска общност, разбира се, за гражданите, за милионите, за стотиците милиони. Е, contact, contact small... Граждани, които е, се занимават с стопанска дейност, които, които, които тези въпроси представят пряк интерес. Благодаря. Благодаря ви, господин председател, господин Бузек. За мен е удоволствие е, да се срещна отново с вас. Спомните, преди няколко месеца е, разговаряхме, имаше много, много въпроси, много мнения е, се споделиха за стратегическото партньорство с САЩ. Ние, разбира се, внимателно се запознахме с вашето становище, по което вие всъщност бяхте докладчик. И а, ние а, внимателно, с интерес, а, ще следим а, процеса в Комисията на Европейския парламент за международната търговия, която ще обедини всички становища и накрая ще се стигне до общ текст на препоръки. Сесилия Малмстрам днес тук в парламента пред комисията по външната търговия на Европейския парламент представя препоръки за преразглеждане за изменение и допълнение на режима на разрешаване на спорове между инвеститори и държави, в които те инвестират. Знаете, въпрос особено щекотлив, представляващ особен интерес за Европейския парламент. Надявам се, тя ще бъде в състояние да отговори на въпросите, които вие и задавате през последно време. След деветия кръг, докъде сме стигнали, ще, ще ви запозная. Тази сутрин всъщност се завърнах от Вашингтон с госпожа комисаря. Тя разговаря с американския представител за преговорите в вчера и завчера по-прясна информация от това здраве да е. Вероятно знаете, че в Съединените щати по-настоящем тече много интензивен процес администрацията, изпълнителната власт да получи правомощия за развиване на международната търговия. Това е своеобразен мандат. Необходими са 60 гласа в Сената и обикновено мнозинство в е, Камерата на представителите. Положението е трудно, знаете. Е, президентът е от Демократическата партия, Конгресът е, е в ръцете на, на републиканците. Така че процесът е труден, но се надяваме все пак мандатът да бъде получен най-късно до е, началото на, на лятната почивка на Конгреса. Е, успоредно с това е, Съединените щати много активно работят за трансатлантическото партньорство. За американците това партньорство, трансатлантическото, е, транс извинете, е, е по-важно. И ние трябва да си даваме сметка за това. Е, американската страна си има подредени приоритети. Е, на, на, на първо място е вътрешно-политическия въпрос за овластяване на президента, след това за Тихоокеанското партньорство и чак тогава, когато всичко това приключи, за американската страна ще назрее момента за пристъпване към по-трудните преговори с Европейския съюз, е, засягащи по-деликатни въпроси. Така че в редица отношения подходът на Европейската комисия е да готвим на експертно равнище е, нашите позиции, така че да имаме пълна готовност за е, да започнат вече политически преговорите, е, е, след като американската страна е готова. Но има, има редица неизвестни, всъщност, на този етап. Ако ме питате в дух на откровеност до къде сме я докарали, общо взето, такива преговори отнемат най-малко 4 години. Твърде рядко е, предвид мащабите на материята, предвид така неотстъпчивите, да кажем, позиции и на САЩ, и на Европейския съюз, крайно рядко е да, да се приключат преговорите за по-малко време. Госпожа Малстром смята, че ако успеем да приключим преговорите до изтичането на президентския мандат на президента Обама, ще можем да се поздравим с отлично свършена работа. Друго не би било реалистично като очакване, имайки предвид и, и различните процедурни срокове от американска страна. Към днешна дата имаме проектотекст, който съчетава американската и европейската позиция по близо половината от главите, които попадат в обхвата на един такъв е, договор. Общо 25 глави, някъде 12. Така че на последната права фактически ще излезем след като определено по-голямата част от тези глави са готови в проект. През идните месеци очакваме да разширяваме е, полето, да, да постигаме консолидиран проект на все повече и повече глави. От последния как насам имаме готов текст по сътрудничеството между регулиращите органи. Може да се запознаете, е, да видите как ние желаем да, да взаимодействаме с Съединените щати за постигане на съвместимост е, на регулационните режими ще видите, че в никакъв случай ние не допускаме занижаване на постигнатите стандарти в Европа, било то в областта на общественото здраве, на, на трудното право, на защита на потребителите, на опазването на околната среда. И фактически сътрудничеството наистина е съ, сътрудничество, равнопоставено и няма да доведе до отказ от суверенитет от наша страна едно послание, смятам, което вие би трябвало да разпространявате сред е, широката общественост, предвид е, сериозно безпокойство, което се шири е, в Европа по този повод. Няколко думи за енергетиката. Най-сетне, за пръв път от американската страна получихме фактически текстове. Вече повече от година ние само упражнявахме натиск, настоявахме пред е, американска страна, без какъвто и да било отзив. За пръв път сега имаме така наречен анотиран дневен ред, съставен от американската страна, в обем от около 4 страници. Това е, е скелета, е, най-общия план на един бъдещ текст. Така че това, смятам, вие ще отчетете като сериозен напредък. И текстът, който представя американската страна, в значителна степен съвпада с нашите намерения, нашите приоритети за евентуално договаряне. нещо се отнася до, до, до, до приложно поле, кои е енергоносители ще бъдат обхванати, е, съответно какви задължителни режими е, ще е, се наложат чрез споразумението. Например, регулиран достъп на трети лица оператори до инфраструктурата, регулиране на естествените монополи в областта на природните блага, гарантирането на правата на транзит и премахването на митата по износа на суровини. Това са някои примери. Наред с това задължения за прозрачност по лицензирането, когато има такова е, показатели за екологична устойчивост, в това число за безопасност на, на, на осигуряване безопасността на местните общности, енергийна ефективност, видове горива, всичко това вече е предложено от американска страна като предмет на договаряне. Освен това и отделно се водят вече по-политически по характера си разход, разговори за ограниченията, които действат Съединените щати за износа на суров нефт и на втечнен природен газ. Въпросът е по-скоро политизиран, не е така експертен, понеже става въпрос за условията, при които Съединените щати е, биха били готови да е, допуснат износ в полза на европейски купувачи на своите газови и нефтени резерви които се разглеждат отделно. Между другото, тъй като съгласно законодателството Съединените щати за, за, за природния газ, след сключването на спогодба за свободна търговия с Съединените щати, от когото и да било, по презумпция е, продажбата на природен газ е в интерес на Съединените щати. Това, което буди е, е, известно недоумение, обаче, у някои вероятно, е, че нашия стратегически интерес е по-скоро е, по отношение на газа, а не толкова на нефта, тъй като по източната граница, знаете, на Европейския съюз имаме известна зависимост от доставките. Но се надяваме, след като бъде сключено това трансатлантическо споразумение, ще имаме либерализация на износа от американска страна. Сега се работи по юридическите е, детайли за постигането на е, пълни гаранции. По-сложен е проблема за суровия петрол, тъй като той не попада в е, обхвата на спогодбите за свободна търговия. Освен това, въпросът е силно политизиран във вътрешно-политически план, предвид разногласията между републиканци и демократи. Републиканците са за вдигане на ограниченията, тъй като те са представители на нефтодобива. В САЩ е, демократите е, са далеч по-предпазливи. И ние много внимателно е, подхождаме към тези разговори, без да правим каквито и да било публични изявления, смятайки, че по по-благоприятно би било е, в интерес на преговорите, ако за сега не се, не се шуми много. И още няколко думи за енергоемките е, е, отрасли, като представлява особен интерес за вас, господин председател и за ваши колеги. Що се отнася до, е, до тарифите, съответно диференцирането на, на, на на тарифите. Някои енергоемки отрасли в Европа проявяват интерес към това. Пледира се за по-дълги преходни периоди, предвид ценовия диференциал между САЩ и Европа. И ние се опитваме да отчетем интересите на, и, и на, е, на тези е, европейски делови среди. И в заключение, мисля, че до лятото е, ние ще положим всички усилия е, да постигнем напредък е, по всички направления на преговорите, да приключим е, процеса до лятото с максимална готовност на експертно равнище, за да отпочнат идната есен политическите разговори. Благодаря. Благодаря ви. Ако ми позволите в качеството си на докладчик по становище от нашата комисия да, да споделя, че аз присъствах на две, на две срещи. Е, едната с господин Валцеро преди две седмици в Брюксел, главния преговарящ, и преди седмица с госпожа комисаря Малмстром в Страсбург. Разговаряхме и с председатели на други комисии. Що се нася до мен, и това е записано в становището, което гласувахме, т.е моята позиция е ясна, но това, е, което е най-важно за нас, има го и становището ни, както казах, е, малки и средни предприятия, е, редица съмнения възникват там, например, що се отнася до обществените поръчки. Стандартизацията в далекосъобщителния информационния сектор, е, пак в интерес на малките и средни предприятия, цените на енергоносителите, енергоемките е, отрасли, е, либерализация на втечнения газ, хармонизиране на стандартите, нещо, което вероятно ще ни се отдаде далеч по-трудно от преодоляването на всякакви проблеми за, за митата. Те така и така не са особено високи, някъде 2-3% към настоящия момент. И, и на тези две срещи обсъдихме е, целият този кръг от проблеми с е, нашите представители, господин Балцеро и, и госпожа Наумстрам. Сега, от името на политическите групи да чуем изказванията най-напред е, социалисти демократи и колегата Киртон Даунинг. Благодаря. Имам няколко бележки, няколко въпроса, господин председател, е, провокирани от току-що чудото. Е, ще ще бъде интересно да чуем е, комисар Малстром в Комисията по търговията. Но така или иначе трябва да, да, да, да говоря малко предпазливо, но до някъде не бих се съгласила с нашия председател, който заявява, че цялата информация е достъпна на страниците в интернет. Далеч не е така. Все още не е така, все още е на лице проблем за прозрачността на преговорите, особено що се отнася до някои от текстовете, които са така наречени консолидирани текстове, обобщаващи позициите на двете страни. А било изключително интересно, изключително важно за малките и средни предприятия да получат достъп до тези консолидирани проекти. Мащабите на, на, на процеса са такива, че е, е наистина ЕС и САЩ би следвало да спазват стандартите на СТО за прозрачност е, при е, такива търговски преговори. И сега няколко по-конкретни въпроса е, що се отнася до енергийната глава мисля, заслужава си да, да имаме предвид растящото безпокойство на нашите съграждани, на нашите избиратели по отношение на някои елементи от тази глава. Вие споменахте е, нещо по този въпрос е, е, във връзка с лицензирането и прозрачността, регулирането. Расте безпокойството що се отнася до проучвателните работи и особено на, на шистови е, залежи, е, дали фактически след сключването на партньорството с САЩ ще трябва да се откажем от някои вече взети национални решения. По-нататък, е, до сега са, че САЩ е, не, не проявяват особен интерес към една всеобхватна глава за енергетиката, с изключение на някои много конкретни въпроси. А в изложението на комисията е, от, от него оставаме с впечатлението, че сега има готовност периметъра да се разшири. Е, и в случая стандартите за енергийната ефективност, според нас, са нещо, нещо важно, което трябва да бъде предмет на преговори. Въпроса свързан с парниковите емисии и изменението на климата. Добре би било да ни кажете малко повече. И най-сетне, що се отнася до МСП, колкото разбирам, американската страна също представя някои препятствия, т.е. не предлага нищо конкретно, докато Европа, Европейския съюз е, е, е, е внесла доста всеобхватно предложение. Та моля ви да ни осведомите и, и за това. Да, благодаря. Моля ви да спазвате времевия регламент. Имаме дълъг списък. Екара. Благодаря ви. Благодаря за доклада, за изложението. Много интересно, но, но не така подробно, опасявам се. Днес е, с конгресмените от САЩ е, повдигнахме този въпрос за, за повече подробности. Е, но все така се опасявам и, и трябва отново да повдигна въпроса за химическите продукти, за, за химикалите. Вие споменахте нулевата митническа ставка. и би могло да се стигне в резултат от това до делокализация на химическа промишленост е, от Европа. Трябва да я подкрепим. Изгубихме стоманата. Следващата промишленост, която ще си отиде от континента, опасявам се, ще е химическата. Е, това е много важно. Благодаря ви, колегата Млинер. For, uh, your, uh, update uh, on... Благодаря ви, господин председател. Е, е, благодаря на представители на комисията за актуалната информация. Ние наистина високо оценяваме тази ваша готовност. Надяваме се, че ще ни осведомявате все така за напред. Е, едно нещо искам само да кажа. Аз участвах в разговорите с конгресмените по обед. Беше много интересно да науча, както и вие отбелязахте, че американската страна се опитва да държи е, е, процес на преговори в пълно медийно затъмнение. Освен това, че не отдава кой знае какъв приоритет на, на тези е, преговори, тъй като е, усилите им са насочени по-скоро към Тихоокеанското партньорство. Интересно ми е какво ще стане, е, като се стигне до политическата фаза на преговорите през есента. И, и въпросите ми първо за обществените поръчки с каква информация разполагате за позицията на САЩ? Готови ли са щатите да се приближат малко към нашата позиция? Знаете, че за нас въпросът е изключително важен. И вторият ми въпрос е по-скоро политически характер, предвид предстоящите избори в Обединеното кралство. Искрено се надяваме всичко да мине а, а, а, плавно да не се стигне до излизане на Великобритания от Европейския съюз, но се чудя какво ще бъде международно правното положение. Е, ако се стигне до там, надявайки се, че няма да се стигне до там, ще трябва да се предоговори партньорството с САЩ. Благодаря. Господин Креспо, от името на Зелени Обединена левица. Благодаря, благодаря на представителя на комисията. Вчера комисията публикува концепция за разрешаването на спорове между инвеститори и държави. И става ясно, че големите инвеститори ще могат да заобиколят националните съдилища. И, и, и споровете ще се гледат от наднационални съдилища, което е крайно сериозно. Това фактически е, накърнява е, в разрез с, с самото понятие суверенитет. И питам е, комисията как се отнася към аргументите, които навеждат институции като баварското правителство, френското правителство или Европейската асоциация на обществените водни дружества, които са категорично против всякакви извънсъдебни механизми за е, разрешаване на спорове е, между държави и инвеститори. По-нататък, що се отнася до енергетиката, ние сме особено обезпокоени от перспективата, която ни се представя, е, особено що се отнася до високорискови технологии, като хидравличното разбиване, например, или така наречения фракинг – и как се свързва това с въпроса за разрешаването на споровете и държавния суверенитет? Когато определен оператор поставя под риск местни общности, местна околна среда. И най-сетне е, е, Алфред Морис Дефая е специален докладчик на ООН, е, който е, настоява за спиране на преговорите за споразумение със съща и като смята, че цялата тази система от тайни едва ли не съдилища е в разрез с общото право на правата на човека. Благодаря. Следващата политическа група е Европа на свободата и демокрацията. Дали бришоле, e solamente ora apprendiamo che si comincia a Какво ви кажа? До, доста половинчата е тази информация, която ни се дава. Така получаваме по парченце тук-там и това е доста обезсърчаващо. Имайки предвид, че една карта е поставена енергийната сигурност, например, е, очаква се да можем да внасеме газ и нефт от е, Америка в огромни обеми. И това е, е една от работните презумпции, така да се каже, и, и бихме искали да бъдем осведомени по-подробно за готовността на, на американската страна да отвори границите си. Казва ни се, че не е ясно дали американците ще могат да изнасят чистов газ и съответно в цени и обеми, които са ни необходими. Това това беше господин Таборан, не беше е, господин Борелди. Да, сменихме се е, <laughs> за господин Тамборано. Господин Каринш. Благодаря. Ем, кратко експозе, но, но доста интересно, трябва да кажа. Тук колегите вече зададоха конкретни въпроси. Аз бих искал да се осведомя повече за това, което казахте вие в началото. Че САЩ работят по друго споразумение с Тихоокеанския регион. Как вървят тези преговори, по ваша информация, и как хода на тези преговори би могъл да повлияе върху преговорите с нас? Понеже съображенията на САЩ по отношение на, на Тихоокеанския регион вероятно са различни от онези, е, които има американската страна по отношение на, на другия океан. И, и как виждате вие сроковете? Ем, до е, кога ще напреднат достатъчно тези е, преговори от към западното крайбрежие, така че е, да обърнат е, повече внимание на отношенията с Европейския съюз? Как, как вие как бихте прогнозирал? Госпожа Делка стилове. Благодаря. Благодаря за експозето, за, за актуалната информация. Really... Искам да спра вниманието ви на, на един сектор, който за сега че ли не е в поле зрението Значи всичко свързано с информационните и съобщителните технологии. Е, те попадат в нашия ресор, знаете. И най-вече аз интересувам от въпроса за кибернетичната сигурност. И основните принципи, спецификации, стандарти. Ways in interacting and working together on, on, on safety and security. И как се очертава взаимодействието между двете страни по осигуряване на, на, на безопасността, на охраната на, на трафика в интернет – едва ли трябва да ви убеждавам във важността на този въпрос. И, и, и има ли някакъв напредък, някаква възможност и тази тема да се включи в преговорите? Благодаря, господин Каре. Благодаря. Even though some members благодаря ви за актуалната информация, макар и някои колеги е, тук е, да не са съгласни. Е, не би казал, че има някаква пропусната възможност да бъдем осведомени, като изключим, разбира се, воденето на преговорите при открити врата. Разбираемо е това, че те не се водят публично. Допълвам въпрос на господин Кърнс вие е, е, смятате, че има последователност. Първо мандат на президента, след това приключване на преговорите с Тихоокеанския регион и чак тогава преговорите с нас. И ако в предните два етапа нещо закъсат, какво ще стане с нас? По-нататък за, преговор, за енергийни, енергийната е, област. Казвате, че политическите преговори ще започнат през есента. Колко време ще отнеме да приключат е, специално за енергетиката? Благодаря. Колегата Рубих. Благодаря за разясненията. Мен ме интересува как изглеждат е, е, как обещава да бъде гласуването в Америка в отделните щати има различни закони, които насърчават протекционизма в Америка. Е, разбира се, монополите е, се отбраняват срещу е, това споразумение, срещу ТИТИП. Няма ли да се бъдат дискриминирани малките или средни предприятия в това отношение? европейските предприятия в този смисъл. И вярно ли е, че американските съдилища не са в е, състояние или поне правната уредба ни им е, дава, разрешава да водят международни дела? Това е важно за нас, за да видим как е, Какви са опасностите от е, случаи с дискриминация срещу наши фирми? Виждате ли някаква възможност да бъдат въвлечени в тези преговори отделните щати? Господин Раздал, заместник председателя. Започнах системно, систематично да изучавам документите по тип в читалнета – обещал съм, дал съм клетва за конфиденциалност, но имам някои открити въпроси, имам и съмнения. Ще задам няколко въпроса по съдържанието на тези документи. Първо, ролята на арбитражните съдилища – в случая с, в случая с, на търговски конфликти, търговски спорове. Каква ще е ролята на тези съдилища? Според мен това ще подкопае ролята на националните държави. Тези съдилища ще бъдат поставени над националните институции и тук се крие известна опасност, според мен. Втория ми въпрос е свързан с финансовите услуги. Как ще се регулират, регламентират финансовите услуги? За сега не е ясно. Знаем, че финансовите услуги са изключително важни за функционирането на пазарните економики днес. Трети, третия ми въпрос. Проблема с данъчното облагане – Например, има огромна пропаст между процентите на данък потребление при горивата между Европейския съюз и САЩ. Това ще се отрази по някакъв начин и на суровините цената на суровините. Тази огромна разлика между текста данък потребление в Европейския съюз и САЩ би трябвало да се тази дистанция трябва да се скрати или да се премахне въобще. Тоест да се стигне до една либерализация на тези огромни количества стоки и услуги. Господин Хенкъл, също заместник председател. We go. Well, <clears throat> um, <clears throat> as you mentioned, we just met a couple of congressmen. Както споменахте, току-що разговаряхме с е, двама конгресмени от САЩ по ТИТИП. Това, което смущава тях е много сходно с нашите съмнения. Огромна, най-голямата опозиция, противопоставяне срещу ТИТИП идва от е, страна на профсъюзите, на синдикатите в САЩ. Вероятно същото ще бъде и в Европа. Второ. За мен е интересно да чуя от вас, интересно ми е да чуя от вас, че все още няма доказателства за потенциална загуба на стандарти, свързани с околната среда, труда, работната ръка, потреблението. И тук е въпросът ми. Казахте, че от известно време съществува добър достъп до интернет е, и различни сайтове там. Много хора се интересуват и навигират. Питам се дали ние ще осъждаме положението на нещата, но всъщност отказваме да се изправим с лице и да приемем фактите. Благодаря на всички за бележките. Сега господин Хобен, моля да отговорите. Благодаря ви много. Да, дава, задавате ми домашно пък и храна за размисъл. Доста впечатляващо е разнообразието на въпросите, които чух. Ще се опитам да отговоря на всички, макар че няма да мога да отговоря на абсолютно всеки коментар, който беше направен. Няколко общи бележки първо по системата за решаване на спорове между държави и инвеститори. След 5 минути ще прочетем предложението на нашата комисарка по арбитражната институция. Като юрист мога да кажа, че такива съдебни състави тълкуват международното право а националните съди е, националното. Аз съм работил в... Е, съм се занимавал с е, право на Световната търговска организация от години и знае, че правото, което се прилага от съдиите в, съдиите в вътрешноправната система е националното право но разбира се, по други въпроси ще прехвърля щафетата на комисаря. Тя, е, аз съм граждански служител, държавен служител, тя е специалиста, който ще отговори. По фрекирането, по извличането на шистов газ, когато говорим за енергетика и суровини в е, рамките на ТИТИП, по никакъв начин не се поставя под въпрос суверенното право на страните, дали е, на щатите или на европейски държави членки, да решават е, за начина по който ще експлуатират националните ресурси. Целта на ТТИП е друга. И това е и моята работа като преговарящ да гарантирам, че след като даден продукт е на пазара, за този продукт или услуга има свободна конкуренция. И това е същността на преговорите. за решение на една страна да допусне фракиране или екологичните съображения, свързани с това, те не опадат в нашата полезрение като договарящи по ТИТИП. Това може да е приемливо за нас, но не за американските ни приятели. Колкото до прозрачността, това, което правим в момента е всички наши текстове, всички предложения, да бъдат е, достъпни на интернет. т.е. те са напълно публични. Госпожа Дарлинг спомена консолидираните текстове. Те включват и предложения от страна САЩ. Те са на разположение на всички членове на комисията Инта и Интре, ако не греша. Но разбира се, ще отнеса вашите коментари до е, висшестоящите в е, Генерална дирекцията Трейд. По малките и средни предприятия, е, редица от вас зададаха въпроси, свързани с малките МСП. Обща амбиция и на САЩ и, на, и наша да в цялото споразумение да има разпоредби, които улесняват живота на малките и средни предприятия. И вие знаете, както и ние, че малките и средни предприятия биха могли много повече търговия да водят, ако правилата са облегчени за тях. Основният въпрос за нас в тези преговори е именно да имаме единен портал, където се качва цялата информация за тези, които искат да изнасят в САЩ. Както имаме единен портал за малки и средни предприятия в чужбина, които искат да внасят на пазара на Съюза. разбрах. Това ще го отнеса. Разбира се, колкото до търговията с САЩ, ние все още имаме чист излишък в търговията с енергийни продукти, така че ще се възползваме от либерализацията. И може би компаниите от Европейския съюз ще се възползват от това чрез премахване на тарифите. Мисля, че тази седмица няма да постигнем напредък в е, преговорите по Брексит. Грексит, преговорите по обществените поръчки е, също е, мисля, че отговорих. По транс-тихоокеанското и ТИТИП, трансатлантическото споразумение, мисля, че трансокеанското ще мине. Ще се получат необходимите гласове в САЩ. Днеска много по-трудно е да се гласува в Америка, защото преди 20 години можеха да се предлагат е, мостове, субсидии и така нататък. И тези възможности в, е, сега са ограничени е, в сравнение с преди 30-40 години. Така че да се получат необходимите гласове за администрацията е много труден процес – и сега демократичен президент би трябвало да разчита на републикански гласове, както знаете, защото повечето гласове и в Сената, и в Камерата на представителите, повечето от положителните гласове ще дойдат от републиканците. По транс-тихоканското партньорство в американското съзнание това, е едно, това са преговори, които предшестват ТИТИП, така че ако а, е, има блокаж в TTP а, е, в ТТИП и не може да се подпише, тогава това ще се отрези върху възможността на САЩ да се ангажират с... Тоест обратното. Е, Тихоокеанското е предшества ТТП. И наистина, докато не всичко, което предлагат на европейците, канадците ще кажат, добре, сега вие сте наш непосредствен съсед, вие предлагате нещо на европейците, които не на нас. Тук има един така малко политически пазарлък и в съзнанието на американците нещата са ясни. Първо е тихо е, е коянското, до юли, след като приключат с него, ще следва ТИТИП. Нашия анализ е, че не е нужно ТИТИП да, да се гласува за ТИТИП. Значи, ако се сключи това споразумение с администрацията, край, това отприщва, отваря политическо пространство за преговорите по ТИТИП. По киберсигурността и е, въпроси свързани с информацията, данните, ние внимаваме много да отделяме въпроси, свързани с отваряне на пазарите, гарантиране на свободен поток на данни, от въпроси като защита на данните, шапкови споразумения, безопасни е, е, е, пристанища, регламента за неприкосновеността на личните пространства и данни. Това са неща, които се договарят и двустранно, и с Конгреса на САЩ, но отделно от ТТИП. Тоест, това са отделни теми. Колко време ще е, отнеме затварянето на глава енергетика, ще зависи до каква степен и колко дълго американците ще набелязват е, основните за тях въпроси. Финансовите услуги. Бихме искали да имаме по-засилено сътрудничество с американците по финансовите услуги, защото смятаме, че е много важно това за финансовата стабилност. Регулаторите в Америка са напълно независими в финансовата област и е, някакси те не биха искали да се обържат с договор да сътрудничат с европейците. Така че това са въпроси, по които ще трябва да се работи. После по въпроса, който постави господин Хенкъл – ние не, в никакъв случай не допускаме, няма да допуснем занижаване на стандарти нито европейски, нито в САЩ. Разбира се, единствено е, трябва да намерим е, там, където има дублиране, припокриване, което води до ненужни разходи за нашите компании. Ще се опитаме да съкретим именно това, колкото до данъчното облагане. Този въпрос не е, този въпрос не е преговарено в рамките на ТТИП. Той е сложен и в Европейския съюз, но не сме го засягали в преговорите с американците. Благодаря много. Благодаря за цялата предоставена информация. Сега да направя един коментар по нещо, което трима или четирима от колегите ни споменаха. Госпожа Дарлин го постави за пръв път. Лесно е да се съгласим, че не цялата информация е налична. Ако нещо липсва, наша отговорност е да възразим. Но аз имах предвид нещо друго. Нашите граждани, НПО-тата, малките и средни предприятия, те е, често смятат, че абсолютно всичко е скрито че всичко се върши под масата при тези преговори. Това е проблема. И именно това е нашата задача и нашата отговорност да е, кажем в държавите членки. Моля, потресете на вебсайта цялата информация. Може би не е абсолютно на 100% цялата. Признавам, но има информация. Гражданите обаче смятат, че няма нищо, всичко е скрито и покрито. Така че трябва да се борим срещу това, тези настроения, ако искаме да спечелим. Става дума за положение, при което ще печелите двете страни. Благодаря много за дискусията, за цялата информация и ви желая успех от името на Европейския съюз и трансатлантическата общност, защото искаме наистина да стигнем до една ситуация, от която и двете страни от преговорите да спечелят, в преговорите да спечелят. Благодаря. Сега да минем на следващата точка. And um, all of them extremely interesting. Now и тя е много интересна. Сега енергийната общност, представане на е, дейности. Бих искал да приветствам тук господин Янеч Копач, директор на секретарията на енергийната, на енергийната общност със седалище във Виена. Малко предварителна информация, тъй като не всички присъстваха. Предизвикателствата, които имаме в областта на енергетиката, не се ограничават до границите на ЕС. Ние ги споделяме с съседите си, това е повече от ясно. Така че, когато говорим за е, сигурно, конкурентоспособно е, и е, устойчиво енергийно спокойствие, трябва да мислим, да имаме паневропейско измерение в тези, е, през октомври 2005 година, октомври, е, бе създадена енергийната общност чрез международен договор, който обедини Европейски съюз и страните от е, Юго-Источна Европа, Черноморския район и 8 договарящи сами Албания, Босна и Херцеговина, Косово, бивша Югославия, Македония, Молдова, Монтенегро, Сърбия и Украина – освен това, Грузия, Армения, Норвегия и Турция участват като наблюдатели. Целта на енергийната общност е да разшири вътрешния пазар, енергиен пазар на Европейски съюз на, юсток, на юго-исток, въз основа на тази правна рамка. И така, преди 10 години бе създадена енергийната общност, съвсем не е безпроблемна нейната дейност. Това не беше без проблеми, трябва да ви кажа, защото аз участвах в процеса на проучване. По-добро прилагане на съществуващите закони, което се отнася и до вътрешния пазар в Европейския съюз. Бъдещето на енергийната общност е много важно за нас, разбира се, в Европейския парламент, Европейския съюз – Даже утре, ето, ще, ще гласуваме по енергийна е, стратегия за енергийна сигурност и там енергийната общо се споменава няколко пъти. Е, доволен съм, че можем да посветим част от заседанието ни на тази толкова важна и навременна тема. И така, да приветствам с дошъл отново директора от Виена, директор на енергийната секретарията на енергийната общност. Янеш Копач. Имате думата, господин Янеш. И още нещо много важно за всички. Най-сърдечно благодаря на членовете на националните парламенти на страните подписали е, членове на енергийната е, общност. Тук имаме представители на националните парламенти на страните участваше в енергийната общност. Радваме се, че можем да споделим с вас работата си днес. Това са колеги от Западните Балкани, Молдова и Украина. Западните Балкани включват 6 държави, плюс Молдова и Украина. Господин Копич, господин директор, имате думата. Thanks a lot, uh, професор Бузек. Uh... Професор Бузек, благодаря, че ме поканихте да участвам в това тъй е значимо събитие. Дами и господа депутати, дами и господа, нека кажа няколко водни думи в началото относно енергийната общност. Виждате тук една снимка някъде от космоса и виждате начина по който нашата планета се свързва с другите планети. А това е Европа. Както каза професор Бусвик, преди 10 години бе създадена Европейската общност като е, предприсъединителен инструмент за страните от е, югозападните е, Балкани. Е, като, разбира се, Украина и Грузия също бяха поканени. И това е, може би, единствената международна организация, където Европейския съюз говори с един единен глас, тъй като е представен само от Европейската комисия. Когато бе създадена Европейската общност, енергийна общност, беше, се състоеше само от Европейския съюз. Имаше е, съвет на министрите, постоянна група на високо равнище, нещо като е, управителен съвет, работни групи, имаме и, и съдебни процедури, не, не съществува съд, но имаме процедури за разрешаване на спорове, имаме и, сек, и секретарят, който е подоба, може да бъде сравнен с Генерална дирекция енергетика. енергийната общност е притежава свое собствено законодателство, общностно законодателство, което разбира се е много по-скромно, отколкото това на Европейския е, съюз, но в областта на гъста, електричеството, околна среда, е, нефт, конкурентоспособност и така нататък. Е, ние помагаме на държавите, подписали договора, да прилагат това законодателство, като разбира се, това законодателство не е пряко транспонирано от директивите, но е доста сходно. Всяка година публикуваме годишен доклад, в който отчитаме резултатите от постигнатото през годината. През последните месеци работиме по транспонирането на третият енергиен пакет в държавите подписали договора, като до крайният срок беше 1 януари 2015 година, но има известно закъстение. А сега мога обаче с, да, ви, да ви покажа този график. Албания е, изцяло е транспонирала пакета свързан с електричеството и част от гъста. В Босна обаче проблемите са доста тежки и сложни от поради политически причини. В Косово до, ля, до лятото целият пакет ще бъде транс, транспониран. В Молдова нещата върват добре, в Косово има проблеми, в Украина нещата са добре. Сърбия изцяло е транспонирала законодателството през декември 2014 година. Украина обаче има известни проблеми с електричеството, но за къста нещата върват добре и това е важно не само за Украина, а и за цялата европейска общност. Енергийната общност бе създадена а, в а, за да послужи като инструмент който да помогне на държавите кандидатки да станат част от европейският вътрешен енергиен пазар, като прилагат принципите и мерките свързани с енергийната ефективност и така нататък. През последните години е, общността се превърна в един инструмент за външна политика на Европейския е, съюз и мисля, че и е, Европейския съюз и неевропейските страни е, е печелят от е, участието си в е, този съюз. Но независимо от постигнатото до сега, трябва да мислим за бъдещето. Какви са нашите е, цели. Да се намали е, пропаста между поетите ангажименти и действителното състояние на нещата в страните, които са подписали договора, да превъзмогнем всички пречки, свързани с взаимосвързаността и а, е, с а, оперативната съвместимост, преди година и половина за тази цел бе създадена група на високо равнище за е, размисъл по въпросите, председателстван от професор Бусека. Така че виждате тук е, снимка, която бе направена в тази зала когато а, групата на високо равнище представи доклад относно постигнатите а, е, резултати. Председател беше а, е, пред, господин Бусек. В доклада се съдържат много нови предложения, нови иновативни идеи за е, по-дълбоко интегриране на общността, за по-добро организиране е, на методите на работа, за да могат е, съседните страни да се интегрират наистина в един европейски енергиен пазар. Резултатите се публикуват и бяха обсъдени. Това в резултат на това бе е, организирано публично допитване. Имаше 62 е, предложения, които бяха внесени от е, различните заинтересовани страни. Виждате тук статистическите данни. И това публично допитване а, доказа, че а, има много широка подкрепа за а, консолидирането на а, тази общност, като а, трябва да се включи по активно гражданското общество, да се а, създаде нещо като парламентарна асамблея на е, енергийната общност, тъй като това е много важно за процеса. Трето, съществуващите институции да станат много по-ефективни и ефикасни. в е, договора, но няма да навлизам в подробности. са, записани някои неефективни решения, които би трябвало да бъдат преразгледани и е, променени. Е, най-слабата, най-слабото звено в самият договор, това е, е, са методите за разрешаване на спорните въпроси и на споровете е, има е, така някакси смесване на политическите и съдебните аспекти. Това наистина води до известен хаос, така че е необходимо да се приема допълнителна нормативна уредба в областта на обществените поръчки е, и е, в е, други области Няма да навлизам в подробности, както казах, но в доклада се съдържат ясни насоки относно по-нататъчното функциониране на институциите, по-ефективното им функциониране и по какъв начин различните институции да а, е, участват, включително и Европейският а, е, парламент. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин директор. А сега бих искал да прикана а, нашите гости да вземат думата господин Едуард Шолчи от Албания. Нека да спомена, че в момента Албания председателства а, енергийната общност – така че от името на председателството и на Албания, господин Едуард Шалс. Yeah, yeah. You, you can start. Oh. Oh, I have to start again. Thank you. Oh. Отново. Благодаря, господин Бусек. Благодаря на господин Копач. Ние работиме в тясно сътрудничество през последните месеци. Бих искал да благодаря на всички колеги от държавите, които са подписали договора, както и на европейските депутати. Това, това заседание е интересно, много ползотворно. До неодавна Албания имаше проблеми. Model of the markets. Не само с въвеждането на модела на пазарна економика, но имахме и много проблеми, свързани с а, а, не подходящото, неуместния начин на управление на предприятията, на а, включително на енерго предприятията, работещи в енергийния сектор. С помощта на секретарята в Виена нещата се промениха. Преди година или година и половина нещата наистина се промениха. А, имахме спор с а, чешка компания, но с помощта на финансовите институции, които помагат а, Албания, постигнахме решение Междувременно бе въведена финансова дисциплина и това помага много за заздравяване на отрасъла. До неотдавна а, този отрасъл и а, беше задлъжнял Имаше една просто задлъжнялост по цялата верига. Не мога да кажа, че е, задлъжнялостта изцяло е превъзмогната, но нещата са много по-добри. Междувременно бяха взети бях, беше взет, е, бяха взети бе взет един набор от мерки и сега сме по на правилният път. Работиме в тясно сътрудничество с цялата, с представителите на секретарията на енергийната общност в Виена. И а, а, проекто закон по енергетиката бе внесен, разглеждаме го в комисията, чието председател съм аз. И след три месеца обсъждания, по, и гражданското общество, и различните институции, експертите, международните организации. Обсъждахме нещата и с нашите колеги и партньори от договора. Ние не считаме, че секретарията е само една институция, която може да ни помогне със своя опит, но и една институция, която много ни помагаме. Ням, нямаше да имаме такъв добър закон, ако не се бяхме консултирали с всички, които изброих. Така че още веднъж бих искал да ви благодаря за това, че ни помогнахте да изработиме този закон. Важно Подобни мероприятия са много важни и полезни, защото може да обмениме мнения не само с членове на Европейския парламент, но и с другите държави страни по договора. Можеме да ем, си извадиме полуки не само от нашия личен опит, но и с опита на другите държави членки. Създаването на една парламентарна асамблея би било наистина нещо от отлично и полезно, защото по този начин е, ще имаме по една обширна информация относно процеса на приемане на нормативна уредба, в различните страни и и всички ние ще имаме една, един по а, така а, добър поглед върху цялостната енергийна политика ще може да се въведат корективни мерки за прилагането на Европейското нормативно редба в този отрасъл. Още веднъж смятам, че парламентарната асамблея ще ни увласти. И както вече казах, подобен форум ще бъде много един отличен, на отлична платформа за обмен на информация относно нормативните уредби в различните страни. Още веднъж ви благодаря. Радваме сме, че сме част от този важен и полезен процес. Госпожа Александра Томич от Сърбия а, ще вземе думата сега. А, господине Копач. Господин Бусик, дами и господа, бих искал да ви припомня, че през 2012 година тук в тази зала направихме много предложения. Нашите предложения бяха прияти и три години по-късно днес енергийната общност е факта. Вашата комисия подкрепа дейностите на Европейската на енергийната общност. Ние помежду си сме се срещали многократно, за да задълбочиме нашето сътрудничество с, с цел разрешаване на нашите енергийни проблеми, независимо дали става дума за енергийна сигурност, инвестиции или организация на пазара. По Получихме помощ и от други международни институции, но на всяко едно заседание сме повдигали въпроса за създаване на парламентарна асамблея на е, енергийната общност. за да могат там да бъдат повдигани въпроси, които изпълнителната власт не винаги желая да повдига. Това би било полезно не само за страните от югозападните Балкани, но и за държавите членки на Европейския съюз. Защото обикновено депутатите, парламентаристите и задават въпроси, които изпълни... на които изпълнителната власт не винаги иска да отговори. Така че И понеже не винаги можем да знаеме истината, трябва да търсим истината, защото нашите е, избиратели са ни овластили да търсим тази истина, ние трябва да го правим. През 2013 година Сърбия председателстваше енергийната общност и след което моята страна прие нов енергиен закон – И в момента постепенно решаваме проблемите, свързани с разделението на инфраструктурите в областта на газоподаването и нефтоподаването. Сърбия също така прие план за преструктуриране на цялостната система за разпределение и разпространение на гъста в Сърбия. Нашето Европейският е, парламент и вие като членове на, таз, на този комисия трябва да намерите решение на някои от е, проблемите с. в сътрудни, в, в, в сътрудничеството си, си ще трябва да работиме не само по законодателната страна на проблемите, но също така и въпрос, по въпросите свързани с мониторинг и контрол. Ще трябва да имаме нов подход към енергийната политика в рамките на общността. Необходимо е да си помагаме взаимно и за всички нас би било по-лесно да решаваме проблемите заедно. Парламентаристите, депутатите трябва да бъдем да, бъдем, да, да играеме в един екип. Така че ние носиме голяма отговорност за бъдещето на нашият, на нашата общност. Мисля, че този ден ще отбелязва една нова важна дата в историята на енергийната общност. Господин Давидович от, от Черна гора. Господине председавајучи, и хвала, що... Благодаря, господин председател, за това, че поставяте на дневен ред на комисията тази важна тема. Господин Копачу, секретарят енергетски заеднице, Гизу на подръси да се... Благодарим също така на господин Копач за изразената подкрепа. За пръв път ние депутати от страна кандидатка, от страни кандидатки, очевидно все още не, не членуващи в Европейския съюз, можем да разговаряме с Европейския парламент, с вас, по тази важна тема. Бих искал да припомня, че изтекоха 10 години от подписването на споразумението за енергийна общност и моментът е назрял да обсъдим едно ново начало. Да повишим общото значение, което се отдава на енергийната общност в пъстрата мозайка на европейски форуми и институции. И е толкова по-важно, че Европейската комисия и Европейския парламент полагат усилия за укрепването на енергийния е, съюз, за изработването на нова политика на енергийна сигурност и независимост. През 2013 година, месец април, черногорска делегация, в чийто състав бях и аз, е, посетихме за първ път Виена и установихме парламентарното измерение на енергийната общност. Така че вече редовно, всяка година, през месец юли, ще се публикува доклад за дейността на енергийната общност, който ще бъде е, предмет на разисквания в нашите парламенти и по този начин ще се укрепи парламентарният контрол, както и в по-голяма степен ще се хармонизира законодателството. А целта на днешното ни посещение е да, да разискваме евентуалното създаване на парламентарна асамблея за енергийната общност, т.е. с участието на Европейския парламент, така че да се подпомагат взаимно двете е, инициативи енергийната общност и енергийния съюз. И аз ви уверявам, че ние високо ценим всички усилия, които се полагат за укрепване на връзките между държавите членки, между Европейския съюз и страните кандидатки. В случая Черна гора се надява да бъде сред първите от сегашните страни кандидатки, която ще се присъедини към Европейския съюз. Jer е и Балкан определен. Изразявам надеждата си, че днешните ни контакти и всичко, което последва от тях, ще ускорят европейската ни интеграция. Ние сме привързани към, към този процес. А от друга страна, разбира се, ще можем взаимно да се подкрепяме при гарантирането на енергийната си сигурност и независимост. Още веднъж ви благодаря за възможността. Господин Бесим Бегай от Косово сега. Thank you very much, Mr. Buzek, Mr. Kopac, uh, dear members of uh, parliament from the regional countries. Благодаря ви, господин uh, председател, уважаеми госпожи и господа депутати, колеги от uh, страните кандидатки. За мен е голямо удоволствие, че днес uh, съм тук сред вас и можем да поговорим по едно сериозно предизвикателство, не само за нашия регион, а и за целия свят. За, дума за, за енергетиката, за енергоносителите, за проблемите, на които се натъкваме при търсенето на баланс между сигурността на доставките, достъпността на енергията, надежността на енергоснабдяването. Нашите страни бързо напредват в законодателната област. И слушах с интерес е, изложение на господин Копач. Е, с някои изключения страните от региона се справят добре в транспонирането на законодателството от е, третия енергиен пакет. И аз, мисля, споделихме тази констатация по време на посещението на господин Копач в Косово а именно, че е, този трети енергиен пакет е, в известен смисъл е преждевременен за нашите страни, които е, се натъкват на сериозни предизвикателства по постигнато на баланс между трите аспекта, които споменах. Независимо от това, Република Косово парламент in June the legislation required полага максимални усилия да се справи. През месец юни ще бъдем готови Работим и с секретарята по представянето на регионални проекти от значение за целия регион. Имаме вече високоволтова връзка с Албания. Проектът е на обща стоеност около 80, евро, 80 е, милиона евро. Благодарение на това ще оптимизираме, защо не и да интегрираме в близко бъдеще нашите енергийни пазари. Друг проект, който според нас ще има голямо значение е новата електроцентрала. У нас с радост информирам, че в резултат от конкурса бе избрана американска компания. Отворена е техническата оферта. Обща стойност на инвестицията вероятно ще възлезе на 1 милиард евро. А междувременно работим по мрежова връзка с Македония, преносно споразумение с Македония и генерацията също ще стане факт у нас, колкото се може по-скоро. Все още предизвикателство за нас е участието на нашия регулатор и нашия преносен оператор в НСОИ. Знаете, ние имаме рамково споразумение съвместно с, с Сърбия И след като Косово се присъедини към и вече ще бъде обхванат целият енергиен пазар. Косово няма да има проблеми с пренос. Беше споменат механизмът за разрешаване на спорове. Аз трябва да кажа, бил, бях министър на енергетиката по време на разрешаването на спора между Кости и Епс compulsory for parties and not going to... И аз напълно споделям това, че е, резултатите от процеса на разрешаване на спора трябва да бъдат задължителни за страните, да не се стига до политическото равнище, да, да играе ролята на правораздавател. И позволете ми да подчертая, че участието на парламентите от договарящите страни в енергийния секретарят в една енергийна асамблея ще бъде добре дошло, тъй като по този начин ще можем да хармонизираме е, политическия процес, е, не само на равнището на изпълнителната власт, а още от, като се започне от законодателната власт. Е, благодаря ви още веднъж за възможността, която ни бе дадена. Благодаря на секретарята за важната ценна работа, извършена през последните 10 години за постигането на интеграция на енергийния пазар. Благодаря. Имаме общо на гости тук 16-тима депутати от парламенти, от договарящи страни в енергийната общност. Вероятно някой друг още би желал да вземе думата от ваша страна, господа. Може би, госпожо, вие? Моля да се представите. Благодаря, господин председател. Аз съм Олга Билкова. Представителка на Украина съм. Бих искал да се присъедини към изразената благодарност от моите колеги към вас. Ние сме особено удовлетворени, че, че сме тук. Е, аз е, лично с удоволствие бих искал да докладвам за състоянието на, на нещата в страна, която по доклад на господин Копач постига напредък, независимо от крайно трудните обстоятелства, знаете, в Украина. Господин Копач е, тук докладва, че сме завършили една от най-трудните реформи за либерализация на пазара на газ – Току-що приехме ново законодателство, което сближава нашата страна към Европейския съюз и ще осигури много възможности, както за ЕС, така и за Украина е, в областта на газовите доставки. Все още работим по сериозни законодателни промени за гарантиране независимостта на регулатора и за реформа на пазара на електроенергия. И за нас е много важно, че можем да сътрудничим с Европейския съюз, особено с енергийния секретарят, за изработването на обща политика, която да сближава двете страни. В същото време пътят ни е усеян с предизвикателства, пътят ни към по-високата енергийна независимост и ефективност. По-специално ние сме особено обезпокоени от начина по който някои от страните прилагат правилата от третия енергиен пакет в отношенията си с Газпром. Очевидно е, че Украина, както, както и вие в Европейския съюз, се опитваме да диверсифицираме източниците и съзираме известна заплаха за независимостта на Украина от някои споразумения, например, които възпрепятстват Словакия да обръща потока към Украина и да предоставя част от капацитета на газопроводите – между двете страни за обратен поток. Значи, Газпром се позовава на някои е, чисто юридически е, техники, за да постигне това. И аз се питам дали Европа, е, енергийният секретариат не би могъл да поеме и тази роля, да, да съдейства за действително либерализиране на пазара по третия пакет. И то в отношенията двустранните между, между страните. Още веднъж ви, ви благодаря за оказаната до сега подкрепа. Ние с е, интерес е, е, очакваме да възприемем вашите идеи за постигането на по-висока степен на независимост по енергоносителите, по, по газ или други, от една страна и от друга страна диверсификация на източниците. Благодаря. Позволете ми да спомена, че Украина бе председателка на енергийната общност миналата година. През 2013 беше Сърбия. Следващият, моля. Hvala на mogućnosti да се обрати много скупо. Аз съм Драган Dragan If you, if you could introduce yourself, because I don't know. Благодаря ви, аз съм Драган Цукър. Драган Цукър. Да, Цуклев, извинете, Драган Цуклев. Аз съм а, член на Енергийната комисия на Република Македония. Благодаря ви за възможността да се изкажа. Освърто свърнати на критике секретарията енергетски заедници къде... Бих искал да е, кажа няколко думи за критичните бележки, отправени от секретарията на енергийната общност към Македония през последните няколко седмици. Е, тази критика най-вече се свързва с либерализацията на пазара на електроенергия и газ. Що се отнася до пазара на газ, аз мисля, че Македония всъщност е изпълнила всички задължения, проистичащи от втория енергиен пакет. А задълженията по третия енергиен пакет са част от законодателството, което в проект сме представили за становище на секретарията на енергийната общност. Що се отнася до критичните бележки, свързани с по-нататъчната либерализация на електроенергийния пазар, е, трябва да кажем, че у нас тя тече на няколко етапа и ще отнеме още 5 години. Независимо от това, повече от 45% от електроенергийния пазар у нас е либерализиран. Според наличните данни действат 5 доставчика, 6 лицензирани доставчици и е, са на лице много добри условия за функциониране на пазара на електроенергия. И тук не става дума само за приемане на нормативната уредба. Впрочем, дори да я приемем, е, тя не би дала очаквани резултат, тъй като условията все още не са назрели. Този постъпателен процес на либерализация, включва, разбира се, либерализацията и на битовото електроснабдяване. И това е въпрос от интерес не само за Македония, а за и други страни от региона. Имайки предвид, че традиционно е, цената на електроенергията за домакинствата, за битово потребление е много по-ниска. Въпреки, че разпределителните разходи за битово потребление са най-високи. калкулирането на реална, реалистична цена на битовото енергопотребление не е лесна задача, а и не е особено краткосрочна. Ето защо събранието на Македония взе решение либерализацията да стане на, на етапи, тъй като в противен случай би надиснала заплахата на рязко покачване на цените за битовото потребление, което е, би повлияло крайно отрицателно върху жизнения стандарт на хората. От което не следва, че Македония се е отказала от либерализация на пазара. Не, но както казах, това ще стане на етапи и темповете ще зависят от потреблението години, година по година. Що се отнася до сътрудничеството ни с руските партньори, не би следвало да се стига до извода, че ние развиваме това сътрудничество в нарушение на втория енергиен пакет. Що се отнася до природния газ, сътрудничеството ни с руските партньори е свързано само с изграждането на магистрален газопровод, който ще бъде 100% собственост на Република Македония. Thank you. Thank you for your remarks. И, впрочем, Русия все още има неизплатени задължения към Македония, още от времето на, на бивша Югославия, така че по, по, по компенсационен начин става финансирането на проекта. Следващият оратор е от Босна и Херцеговина. Благодаря ви, господин председател. Господин Карич е член също на нашата делегация. Повечето от вас знаят, че у нас, е, в Босна и Херцеговина, имаме нали, комисия, е, два парламента, господин Карич е от единия парламент, аз съм от другия. Съжалявам, че председателите на двете комисии, съответно, господин Новакович и господин Радванович са възпрепятствани да присъстват, но ние ще се постараем да информираме вас, да информираме и колегите си за протеклата днес среща. Както каза колегата от Македония, имало е критични бележки. Ние няма днес да разискваме е, тези критики. Е, вече са водени и разговори по този повод, но знаете, е, нещата са много сериозни и е, Впрочем, сътрудничеството с Европейския съюз за нас е нещо много важно и ние се надяваме то да продължи. Парламентът е, беше учреден е, миналата година, след парламентарни избори през месец октомври. Аз съм за първ парламентарен мандат, член на парламента, както и колегата. Понякога се нарушава приемствеността при това, знаете. После в Босна и Херцеговина имаме своите проблеми, които, впрочем, са характерни и за всички западно-балкански страни. Вие добре ги знаете, пътят ни към Европейския съюз е единствения възможен за нас път. Мислим да че и ми мислимо да че ово да ступи на снагу sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju biti jedan novi vjetar i da ćemo mi, dakle, na tragu izjava koje smo potpisali oba doma parlamenta i naši lideri politički koji su to učinili. I, а, както казах, а, а, ние особено раз, разчитаме на по-нататъчните връзки, това число на споразумението за либерализация, за да се включим по-активно в процеса на европейска интеграция господин Кадич, ние сме благодарни за възможността, която ни се отдава да се включим в този процес. Вече 6 месеца като член на парламента получавам информация от други държавни институции, които са поели определени ангажименти да ни държат в течение, но всъщност не го правят. Някак нещата в това отношение се подобряват и ние храним надеждата, че ще можем да участваме в изпълнението на поетите от нас ангажименти. А благодаря ви за е, възможността и ви умолявам да проявите повече търпение. Е, и Европейския съюз и останалите договарящи страни. Надяваме се, че бъдещето ще е по-плодоносно от миналото. Благодаря ви. Господин Лавлинович от Босна и Херцеговина, значи вие, вие фактически представяте бъдещото председателство на енергийната общност, понеже през 2016 година именно Босна и Херцеговина ще поеме ротационното председателство на общността. Има ли други желаящи? Госпожо, заповядайте. Thank you, Mr. Chair. Uh, I'm deeply honored <clears throat> to be here today among you. Uh, my colleagues... За мен е голяма чест да бъда след вас днес тук. Моите колега от Македония ви предостави подробна информация за състоянието на нещата в Македония, така че няма да се връщам на подробностите. Ние Наистина препотвърждаваме ангажираността си и ще изпълняваме задълженията си по договора. Македония не се е отказала от тези си ангажименти. Нашите преговори е, за присъединяване бяха отложени, дали това е термин или не, не знае и по, чия е вината, но нещата са сложни, всъщност много сложни. В заключение, Аз съм за това да се създаде парламентарна комисия по въпроса на енергетиката. Твърде рано е да говорим за подробности около това, но бих искала да направя едно предложение тук, което да имате предвид, когато мислите по детайлите. А именно, ако има повече от един член от държава, да има представители от управляващите и от опозицията, за да се гарантира включване на всички, повече представителност, представителност и да може да се заостря вниманието на обществеността към необходимостта от болезнени реформи и това, че те трябва да се провеждат последователно. Благодаря, казва председателя. Благодаря на госпожа Нора Алити. Някакви други заявки от залата. Господин всъщност е, Стефан Крянга от Република Молдова има думата. Благодаря, господин председател. Господин Копач, благодарен съм ви за частта, която ни оказахте с поканата да присъстваме тук и да представлявам аз е, собствено Република Молдова в този международен контекст. Благодарни сме за подкрепата, която получава Република Молдова, особено от е, държави членки на ЕС и по-специално Румъния, тъй като Румъния наистина ни подкрепя през е, цялото време, помогна ни за създаването на една мрежа, е, разпределена мрежа за природен газ, е, като альтернатива на идващата от изток. Да благодаря и на колегите от Украина за подкрепата им по отношение на електроенергията. Да спомена и подкрепата на секретарията за енергия, на енергийната общност, за да адаптираме законодателството си към третия енергиен пакет. Република Молдова остава на този път, който води към интеграция на интегриране и хармонизиране на законодателството ни 2015 година ние се надяваме парламента да приеме важни закони в съответствие с европейското законодателство, отнасящи се до обновяемите енергийни източници, природен газ и други енергийни източници. В сравнение с другите участнички в тази общност, Република Молдова – не може да приеме създаването на енергиен пазар е, с реална конкуренция, без да се създаде енергийна инфраструктура. Геополитическото положение на Молдова и в района създават е, известни трудности при постигане на тези цели. Въпреки това, както спомена и господин Копач, Молдова продължава да изпълнява поетите си ангажименти към Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви за бележките, председателя. Други желаящи да вземат отношение? Не виждам. И така сега да помоля заместник председателя господин Мирослав Рансдорф Някой от е, колегите от Европейския парламент желая ли да вземе думата? Госпожан Капел иска думата. Благодаря, господин председател, господин директор Ковач, скъпи колеги от държавите на Западните Балкани. Благодаря ви за това, че сте тук. Важно е да проведем такъв обмен на мнения от 10 години съществува и говорим за тази енергийна общност в Европейския парламент и още в февруари тази година имахме възможност в един диалог в, Ункара, в Анкара с турския министр на енергетиката да потърсим такъв обмен на мнения, особено за взаимосвързаността на мрежите. Това е много важна тема и за Европа и за Западните Балкани. Радо, отрадно е да се чуе, че се полагат усилия за прилагане на европейското законодателство в енергийната област и да чуем това колко държави вече прилагат третия енергиен пакет. Чухме от колегата от Молдова, че Молдова ще се опита в рамките на 15 да приеме третия, да приложи третия енергиен пакет, а има някои от старите държави членки, които до този момент не са приели е, и не са изпълнили приложили този пакет. А, това е толкова важно за целия съюз. Както каза дамата от Украина днес, важно е да разберем, да научим как можем да, каква стратегия трябва да търсим, за да бъдем енергийно независими. Докладът който имаме за е, енергийната сигурност и стратегията за енергийна сигурност, надявам се, че този доклад може да се преведе на езиците и на вашите държави, на вашите страни, защото там се поставят много важни въпроси, които, е, по които заслужава да се помисли и на национално равнище как всяка държава би могла да бъде по-енергийно независима. Колегата важно, е, каза също, че е важно да бъдат въвлечени в този дебат и представители от, на правителствата и на опозицията, и управляващите, и опозиционните партии, за да се изгладат още на това ниво различията, да има по-малко дискусии на национално равнище. и надявам се, че такъв формат би могъл да бъде осъществен. Данните, които представи колегата Копач днес, той каза, че на европейско равнище целите в, по отношение на енергийната сигурност не могат да бъдат изпълнени, постигнати, ако няма сътрудничество между съседните държави членките и тези, които търсят членство в Европейския съюз. Енергийната общност е за Европейския съюз не по-малко важна, е, отколкото и за страните, които се стремят към членство в Европейския съюз. Надявам се, че в Виена в края на август ще проведем следващия диалог, след което енергично да работим нататък за изграждане на енергийната общност. Благодаря. Господин Ламсдорс, имате думата. Thank you, Chair. Recently, uh, Новак. Uh... Благодаря, господин председател. Неодавна Александър Новак, uh, uh, енергийният министр на Руската федерация, каза, че Русия не си представя ползата от uh, газопроводи през Украина към Европейския съюз или петролопроводи след 2019 и че Европейския съюз може да използва турски поток. Бихте ли ни казали нещо повече по този въпрос? Ясно е, че газо и петролопроводите през Украина ще бъдат спрени и вместо това ще трябва да използваме турски поток. Благодаря, колега. Не виждам други желаящи да вземат думата, така че дойде време господин директор на секретарията на енергийната енергийната обща да отговори на направените коментари и въпроси. Благодаря, господин председател. Три бележки или коментари, ако ги обединя, се очертават. Първо, от Украина. Представите на Украина спомена проблем, пред който е изправена страната, а именно това, че газопроводите на техните граници с държави членки от Европей... на Европейския съюз не се третират по същия начин, както връзките, газопроводите между членките или участничките в енергийната общност. Енерги... Участниците в енергийната общност са пълноправни членове на европейския разширен пазар на газ и електричество. Те трябва да прилагат законодателство в това отношение, но те не са третирани по същия начин, както взаимовръзките между европейските държави членки. Ето защо миналата година енергийната общност на ниво министри одобри една тълкователна бележка, която нота, която тълкува официално тези взаимовръзки, но сега вече нещата са правно обвързани. На практика обаче, в приложението им на практика все още има проблеми. Секретарията на енергийната общност не може пряко да се занимава с тях, тъй като ние не сме компетентни за абсолютно всичко на територията на европейските държави членки. Комисията е, има тези правомощия. Ние взаимодействаме с комисията и ги информираме за такива проблеми. И то не е само проблема, който спомена госпожа Бил. Има и други, свързани с е, взаимо, газовите взаимовръзки между Украина и Румъния, например. И с комисията съвместно, в сътрудничество с тях решаваме проблемите, надявам се, успешно, в крайна сметка. Втория коментар – дойде от депутата от Македония. Той беше малко критичен по отношение на секретарията, поради наши критични бележки към Македония за това, че не са либерализирали електричество, пазар с електроенергия своевременно. Вярно е, че много държави членки се забавиха напълно да либерализират този пазар. 15 от е, тях все още регулират цените за крайния потребител. Какво всъщност направи Македония? Те днес само продължиха да регулират цените. Това не би било кой знае колко страшно. Защото дори регулираните цени трябва да отразяват е, разходите но те разписаха разпоредба в закона, според която клиентите нямат право да се избират доставчика. Тоест, в продължение на още 5 години дос... потребители не може да избира доставчик, а това е основно право на защото самата европейска ценностна система почива върху възможността да избираш, да имаш избор. Ето защо казвам го без заобикалки. Това, този основен принцип на, в Европейския съюз е не, не е спазен от бивша Македонска, е, Югославска република Македония. Договора, както знаем, затова и е, имаме съответната процедура за, процедура за неспазване. Знаем, че при всяко законодателство има и е, правоприлагане, има и полиция, така да се каже, и санкции, което не е особено популярно, но е факт. Третия коментар дойде от е, е господин Ранзон за турския поток. В е, газовия бизнес, ако може да, мога да се изразя така, има толкова блафиране, толкова идеи, които обаче са просто идея. Действителността е, трябва да е, е нещо много по-осезаемо. Това и споразумение между Русия и Турция едва ли ще бъде осъществено, подписано и осъществено в сроковете, в които бе обявено. Ако нещо се направи, то може да е един тръбопровод, който ще е до 50 милиона кубически метра дебит, с И това е точно количеството, това са точно обемите, които в момента се прехвърлят от Русия през Украина към Турция за вътрешно потребление. Това е. Може би те ще заобиколят Украина, но само за това количество, което е, отива в Турция. Нищо друго, уверява ви, няма да се случи. И всичките огромни обеми газ, които текат в момента от Русия към Европа, ще продължат да минават през, през Украина и след 2019, след 2025, а мисля, че и след 2030 и така нататък. Много от тези договори са дългосрочни. Договори между Газпром и крупни европейски газови компании. При тях има стриктна разпоредба газа да се предлага и приема от Украина. Така че Газпром ще трябва да наруши всички тези договори. Дори да има газопровод през е, Турция, но такъв няма да има, както казах. Така че всичко това са е в сферата на фантазиите. Нещата трябва да се, на нещата трябва да се гледа по-земно, и аз лично не бих се опасявал от е, нещо, кой знае колко опасно. Украина транспонира третия е, енерген пакет. Тя е една е, надежна държава, прозрачна, публикува данни за данъчните потоци и е, зачита правилата на Европейския съюз. Това е най-добрата гаранция за европейската сигурност на доставките на газ от Русия. Никакви турски потоци, но никакви други съмнителни потоци. Но достатъчно за газа. Сега още веднъж да ви благодаря за тази прекрасна възможност да обменим мисли. Мисля, че това е началото на на един дълъг процес. Създаването на парламентарна асамблея може би ще обедини, ще сближи европейското съседство, съседите на Европейския съюз с държавите членки, така че да се създаде наистина една, едно енергийно паневропейско пространство, пък и политическо такова, което е от полза за всички ни. И за гражданите на ЕС, и за непосредствените съседи на Европейския съюз. И във всички случаи това трябва да е положение, при което печелят всички страни. Благодаря на професор Бузек за това, че ръководи и така дава насоченост на целия процес, не само днес, поначало. За процес към промяна на енергийната общност като една наистина паневропейска организация, която има по-широка мисия, не чисто енергийна. Благодаря, господин директор. Вярно е, че десетки часове посветих миналата година на тази тема бъдещето на енергийната общност, заедно с група водещи експерти от няколко европейски държави. Австрия, Италия, Франция, Сърбия, Македония, Украина. Имаше експерти и професионалисти от всички тях един проблем излиза е на преден план. Бъдещето на Европейската общност и сътрудничество в Европейския съюз, това е най-важният въпрос. Искаме всички страни да са облагодетелствани. Искаме това да е успех за всички участващи, тъй като през 2016 изтича първия период на дейност, който започна 2006. -та. Всъщност има много предложения за страни е, участнички в енергийната общност в нашия доклад, на различно, на, за контакти, извинете, на различно равнище. Някои са на ниво министри, някои, ако смятате, че е нужно, да бъдат въведени, ще трябва обаче да се създаде нов договор за енергийната, на енергийната общност. Това не е много лесно, но Всички варианти бяха набелязани, пъти от тук нататък, трети енергиен пакет, е, добро предложение, всичко е във ваши ръце, много е важно. Е, от вас зависи до къде искате да стигнете при създаването на вътрешен енергиен пазар за целия Европейски съюз. Коя е основната ни част, е, задача? Да създадем енергиен съюз не за 28-те държави членки на ЕС, но за поне 36 европейски държави. Защото трябва да водим тя се с нашите съседи. Ето защо това заседание е много полезно, беше, дискусията беше много, беше много ползотворна. Радвам се, че се, изразихте готовност и желание да продължи този процес. Желая ви успех в работата от тук нататък и в е, вземането на всички и всякакви решения в енергийната общност. Това ще е полза и, и за вас. Аз имам опит от е, най-новата история на моята страна. Нещо. Това е много полезно и за моята страна, и за Европейския съюз. Желая ви успех. Благодаря, господин директор, за презентацията, за всички участващи в дискусията, участвали в дискусията. Благодаря също. И така, до следващата ни среща. Okay, dear friends, from each... Скъпи колеги от комисията ИТРЕ, както знаете, следващата точка е от огромно значение, тъй като господин заместник председател на комисията ще бъде с нас. След няколко минути ще пристигне. Много ви моля, не напускайте залата. Изчакайте още 5-6 минути господин Ансуп. Ще говорим за единия цифров пазар. Good. That's it. um, introductory day. Uh, dear Скъпи колеги, дами и господа, след тази кратка пауза, някои колеги изчезнаха, но се надявам, че ще се върнат след няколко минути. Разбира се, по време на паузата всеки може да върши каквото си иска. Радвам се, че най-после стратегията за единния цифров пазар бе публикувана днес и точно същия ден с нас е комисаря е, Андрус Ансип. Знаете, че единния цифров пазар е наша цел, наша е, задача. Това е един, един начин за разширяване на пазара, за създаване на нови работни места, за намаляване на административните разходи в публичната администрация и нашата комисия, ИТРЕ, в продължение на години е работила по въпроса. Ние отговаряхме за ИКТ, третия пакет и всички други проблеми, свързани с цифровия дневен ред и е, цифровата економика. Така че Европа е, трябва да си възвърне лидерското място в областта на на ИКТ, на елек... защото елек... електронните съобщения и ИКТ са е, граничния стълб на обществото, на економиката. Е, европейската успихме искали благодарение на цифровите технологии да превърнем нашата економика в много по-успешна. Та, господин заместник председател, радваме се, че вие сте сред нас точно днес, така че ви моля с няколко думи да а, да кажете докъде сте стигнали, дами и господа. Бих искал да ви представя стратегията за единния цифров пазар в деня на нейното публикуване. Благодаря. Работихме в тясно сътрудничество с колегите, с всички институции, Европейския парламент, изработването на тази стратегия. Важното беше да изработиме реалистична пътна карта за работа за следващите година и половина. В всички контакти с заинтересовани страни се изразяваше надежда за постигането на тези цели колкото може по-бързо. Бъдещата политика трябва да постави новациите, защитата на потребителите в сърцевината, като същевременно се гарантира, че вървим по пътя на справедлива конкурентоспособност. Целта е наистина да, да този пазар да се развива за благото на 500 хиляди милиона потребители, без да има дискриминация. Това може да стане, като се, тази политика се гради на три стълба. Първо, по-добър достъп на потребителите и бизнеса до а, цифрови услуги в Европа. Второ, за да може този пазар да функционира добре трябва да има а, взаимосвързаност и да се създадат справедливи условия и подходящи условия за функционирането на този пазар. И трето, а, под, да се извлечат потенциално най-много ползи от а, цифровия паз, пазар. Днес ще се опитам да се спра на някои аспекти, разписани във втория и третия стълб. Но първо го кажа няколко а, думи за роминга. За координацията в областта на единния спектър – без по-добро използване на спектъра и на, интер, и на интернет на нещата няма да има развитие. Плат, създадените платформи превърнаха целия сектор, но все още има много тревоги относно тези платформи, относно контрола на, на данните, е, защитата, също така. Е, има, обвинение, че не се спазва законодателството е, от страна на националните власти и други, така че Комисията ще извърши една задълбочен, един задълбочен анализ на ролята на различните платформи. 2 милиона предприятия и 33 милиона работни места са евентуалните възможности, които а, предлага този пазар. За сега обаче само 2% от европейските предприятия цяло използват възможностите на цифровизацията. Необходими са Става дума за стандарти, става дума за оперативна съвместимост трябва да има еднакви стандарти, ако искаме въвеждането на нови технологии е, между отрасъл. отрасъл. Само е, по, по, по този начин ще може да има принос за различните отрасли, транспорта и включително все по-широкото използване на интернета на нещата. Необходима е повече гъвкавост, интернета, личните съоръжения, компютрите генерират всека минута милиони байтове е, данни, но за това е необходима една добра защита, за да могат потребителите да имат пълно доверие, когато, из... когато използват интернет. За това ще предложим една инициатива за свободното ам, използване на данни в а, интернет, колкото до безопасността на мрежите, ще предложиме създаването на инициатива, основана на публично-частно партньорство относно киберсигурността. Важно е също така да се насърчава електронното правителство. Новата стратегия ще има за цел също така да се модернизира публичната администрация и да се улесни предоставянето на услугите в държавите членки. Аз подкрепям един включващ цифров пазар, в който потребителите и бизнеса ще е, притежават необходимите умения за използване на а, новите техно, технологии. Е, уменията и обучението ще бъдат в центъра на вниманието на стратегията. Е, комисията ще, пред, ще предложи нов план за действие в областта на електронното правителство до 2020 година. Няма да навлизам в подробности относно инициативите, записани в първият стълб, но е важно да се споменат ползите за потребителите, примерно чрез изготвяне на ясни и прости правила за е, трансгранични договори за, при, за електронната търговия. Необходимо е също така да се вземат мерки за е, превенция срещу геоблокирането в интернет, за да няма никакви географски препятствия. Също пречки не трябва да има, както не няма пречки в физическото предвиждане, така не трябва да има пречки и препятствия и в електронния цифров на електронния цифров пазар. Сега давам дума. Благодаря ви, господин председател, е, заместник е, председател. А сега давам думата на нашите представители, госпожа Делка Стиловера. Господин заместник е, председател на комисията, добре е дошъл на заседание на нашата комисия. Днес е изваредно важен ден в деня, в който е публикувана е стратегията на Европейската комисия за единен цифров пазар. Струва ми се, че те едва ли не вчера, когато се срещнахме за пръв път, а днес вие е, представяте е, стратегията на комисията, която в включва всички елементи за развиване на единия цифров пазар, за да може наистина европейската економика да се развива и да бъде конкурентоспособна в международен план. За това обаче е, е необходимо да завършиме единния цифров пазар, да, се, да преодолееме фрагментация фрагментирането на пазара, за да можем да се възползваме от всички възможности. В текста на комисията и се съдържат много интересни предложения. които имат за цел да откликнат на раз, технологическите раз, развития и на очакванията на обществото. Благодаря ви за това, че лично сте работили по този проект, че сте били лично ангажиран, че сте взели предвид а, и нашите а, искания. Мисля, че пред нас открива една нова ера и мисля, че с, с съвместни усилия ще, по, ще постигнем резултати много бързо. Но нека да спомена нещо, което ми се струва от особено значение. Трябва да да внимаваме с, да внимаваме с времето. Изработваме проекти, но много често оформянето и въвеждането, изпълнението на проектите е, е много дълго, има необходимо е време за вземане на решение, за оформянето на проекта, а това противоречи на бързината, с която се развиват цифровия свят. Така че трябва да намериме е, начин да действаме бързо. Yeah. Е, всички тези е, ини, всички тези инициативи трябва да е, бъдат е, веднъж разработени, а, а след това да се, да, да, да се намерят начини за бързото им прилагано. Госпожа а, е, First of all, I think that was positive, and I, I like it very much when the commissioner is so enthusiastic to work on the issue that you are in charge. And just a side remark that we know that... Радвам се, че комисарят е готов така да, да обсъждаме. Ако имате повече информация за вътрешните отношения в комисията и работа, която се върши, винаги с удоволствие ще ви изслушаме. Сега, е, това, което е на дневен ред, определено трябва да се настоява за модернизация на националната администрация, както и на европейската. Електронното правителство е нещо много интересно. Аз знам колко много направи Естония за електронния подпис. Е, ако Европа последва този пример, това би било добре. Не споменахте обаче електронната демокрация. Това също е интересен въпрос. Въобще цифровизацията засяга целия обществен и економически живот и всички граждани. Следователно трябва да говорим за достъп. Чисто технически достъп. Следователно трябва да се влагат средства в инфраструктурата. И то при някои е, правила, така че да бъдат обхванати целите територии и всички общности, в това число отдалечените,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 Европа да бъде начело, както е било до сега. Видяхме, че при четвъртото поколение интернет е, мобилен не успяхме. Да видим по-нататък какво ще свършим. Би трябвало е, също така да огледаме европейската регламентация, да ускорим процеса, е, тъй като става въпрос за новаторство, за особено динамична сфера, свързана с е, значими патенти. Господин Тошеновски има думата сега от ЕКРЕ. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Присъединявам се към колегите, които отправиха благодарности. Това посещение, вашето посещение е много важно за нас в момент, когато виждаме първия проект, в който комисията дава своите проект за цифровия пазар, о, единен пазар. Този вътрешен пазар всъщност предлага огромни възможности и аз се радвам, че комисията и господин комисаря обръща такова голямо внимание на това, че бариерите трябва да паднат. Правилата, твърде многото правила спъват развитието. Радвам се, че тук е, нещата се разглеждат от е, нов ъгъл. Имаше, поняко... имаше проблеми, но се надявам, че сега ще намерим една система, която ще отвори възможности за бизнес, ще разкрие нови възможности. Трябва да призная, може би това е подробност, но ми е обягнала, как какво каза господин комисар за развитието на, големи, на, на големия цифров е, дневен ред? Трябва да спечели доверие този проект гражданите, но и бизнеса и всички. Това, което ми обягна е малко по-различна гледна точка към агенции като НСА, тази агенция трябва да помага на европейско равнище и трябва да се използва по-пълноценно, за да имаме инструмент. Имаме го този инструмент, но въпросът е, че не го използваме достатъчно. Според мен, максимална степен трябва да използваме европейските системи, които за нас са един вид надстройка над цифровия бизнес – това са възможности да използваме програми като Галилео и Галилей и Коперник. Това са огромни информ... източници на информация, които са на стартов е, етап в момента, но можем да помислим дали да не потърсим нови приложения за тези системи. Отново благодаря най-сърдечно. Очаквам да работим заедно в тази област, тъй като тя предлага големи възможности за засилване способността на Европа. Благодаря, госпожа Колас. Thank you. Uh, first of all, uh, congratulations to Vice President Ansip for that благодаря. Първо поздравявам uh, заместник председателя Ансип за стратегията. Либералите uh, тук uh, ви подкрепят в желанието ви да предизвикате статуквото. Е, Ясно сме, че статуквото се ползва с е, сериозно лоби. Цифровото новаторство предполага амбициозно отношение, както и това Европейската комисия да посочва на държавите членки противоречията е, в собствената им политика. Много държави членки са приели такива стратегии, разработват центрове за начеващи цифрови предприятия, но когато се стигне до това да им се даде размах, е, възможност за развитие чрез възприемане на общи правила на общоевропейско равнище, държавите членки възпрепятстват този процес. Значи трябва да се упражнява и упражнява натиск. Що се отнася до електронните платформи, аз е, приветствам това, че вие за сега е, че вие за сега е, възразявате срещу идеите да се приема регламент. Че значи, първо трябва да се види какви са проблемите и как да се решат. Е, няма нужда да говорим за протекционизъм, а за лоялна конкуренция в сектора. Е, Поста ви на заместник-председател ви дава прекрасна възможност да формулирате политика в подкрепа на новаторството. Не можем да си позволим да градим цифрова крепост Европа. Най-малко това. Що се отнася до единния пазар на културно съдържание, аз също съм удовлетворена, че предизвиквате статуквото. Е, нещо, което буди у мен тревога, обаче, е казаното от комисаря Отингер на една пресконференция, а именно необходим е баланс между потребители и творци. Е, трябва да сме наясно обаче, че поведението на хората се променя. Всеки творец е потребител и всеки потребител е, е творец. Е, е, хората създават съдържание и то масово. И значи трябва да се разбере този нов стереотип на поведение. Що се отнася до, до економиката на данните, вашата стратегия подчертава сегментираността на пазара и необходимостта да се премахват бариерите. Аз говорих по този въпрос тази сутрин в нашата комисия. Например, американското правителство е поръчало 90-дневен преглед на информационния ландшафт, за да, за да се запознае с естеството на големите информационни масиви. Нещо подобно трябва да да направим и ние. Сега в заключение ще премина на своя роден език естонски. Ние се възползвахме от а, нашата цифрова економика, за да стимулираме економическия живот у нас а, а, и това би трябвало да стане пример за целия Европейски съюз и аз ви желая на добър час и се надявам да сътрудничим ползотворно. Благодаря. Благодаря. Благодаря. С голям интерес е, и слушах вашето изложение и съм съгласна с много от това, което казахте. Смятам, че цифровата економика – е важна за бъдеще. Тя ще генерира и растеж, от който имаме болезнена нужда, особено за държавите засегнати най-сериозно от кризата. Имам конкретен въпрос. Цифровизацията на, индустри... на, инду... на промишлеността трябва да се въведе вид стандартизация, за да има взаима съвместимост. Това трябва да се засили. Искам да зная обаче как си представяте всичко това? Какви инвестиции ще са необходими в рамките на Европейския съюз, за да стане това? И особено страните с по-слаби структури, с ограничени средства, как ще бъде с тях? И как ще попречите на това само глобалните играчи, големите доставчици да имат полза от всичко това. Второто, започвам да се тревожа малко. Говорим за големи информационни масиви. И след това същевременно усещаме настроението у гражданите, които все повече се тревожат за неприкосновеността на личните си данни. Как си представяте, че ще се гарантира това? Как работите с комисарите за защита на данните? Пакета за защита на личните данни в момента се обсъжда, но аз не мога да си представя, че можем да имаме една истинска цифрова економика, ако се не бъде съпътствана тя от една надежна защита на личните данни на гражданите. да не превръщаме защита на данните в някаква заплаха за хората, а да съществува реално такава защита. Благодаря ви, че се съобразихте с времевия регламент. Нямаме много време. И накрая, господин Борели този път, доколкото разбирам от името на Европа на свободата и, и демокрацията. Благодаря, господин председател. Аз поделям тук общия ентусиазъм. Аз самия съм се занимавал с такива технологични въпроси. Тук важното, разбира се, трябва да, да намаляваме бюрократичните пречки, особено в такива кризисни времена. Европейската комисия работи за премахване на, на всички бюрократични спънки, свързани с различните режими на, примерно, данък върху добавената стойност. Може ли да развиете малко повече въпроса за нормативните намерения на, на комисията с оглед премахване на бюрократичните пречки? Друг въпрос, що се отнася до териториалното или географското блокиране е, комисията, казвате, възнамерява да внесе законодателни предложения към края на, до края на годината за премахване на, на тази практика. Как възнамерява обаче комисията да я забрани? Така че всички граждани, независимо от териториалното си положение, да имат достъп и при това достъпен като цена. Госпожа Капел има думата. Благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията. Наистина, това е много важно събитие, тази стратегия, поне да се заложи стратегията на цифризацията на Европа. И е хубаво, че можем да се е, видим с вас и да обсъждаме именно е, тази тема в деня, в който излезе тази стратегия. Това ще направи Европа по-конкурентоспособна, разбира се, ще е, даде тласък на реиндустриализацията на Европа. Защото до сега Европа водеше в това отношение в някои области. Трябва да си върнем лидерските позиции. Така че е, трябва наистина и да прилагаме по-масово пет е, технологията от пето поколение и така нататък. Вие споменахте три фокусни области в, в три в доклада конкурентоспособността, растеж, економически и потенциала за растеж на цифровата индустрия да се насърчи. И трите са важни. Защита на потребители, защита на данните и авторско право е също важна тема, обаче и мисля, че това са три ключови теми, които се отнасят пряко към цифровия пазар. И въпросът ми към вас е, можете ли да гарантирате и как бихте гарантирали, че тези три въпроса, а именно инфраструктурата, иновациите и инвестициите, в съответния обеми, в съответните срокове да бъдат задействани в Европа? по обичайния ред в нашата комисия, след всички изказали се от името на политическите групи, трябва да чуем отговорите на нашия гост, но за да поспестим време, е, тук се условихме с господин заместник председателя на комисията, да изслушаме всички от вас, доста сте, е, и той накрая да обобщи. И така, пристъпваме към изказвания на редовите членове. Господин Бони. Благодаря, господин председател, господин заместник председател на комисията. Сърдечно ви приветствам. Приветствам ви за публикувания документ. Широк, изчерпателен, обхваща всички важни въпроси. Определено се проявява добро познаване на, на цифровата революция. Питам се, колко бързо можем да напреднем възоснова на е, този документ. Съгласен съм с колегата Делкастио, че трябва да че трябва да подчертаем приоритетите, да, да очертаем приоритетите на цифровия пазар и да се захванем първо с тях. Първо, е, трябва да направим всичко да преодолеем най-важните пречки. Една от тях е фрагментираността. Е, всички държави членки трябва да бъдат привлечени е, към идеята за пазар, за пазара и то за европейски пазар. Да надраснат тясно националното си мислене. На второ място да помислим за онова, което ще свърши повече работа и което ще наделее. На ми се струва, че ако вземем законодателството от една страна и техническия прогрес от друга, то техническия прогрес винаги ще вземе връх. Той винаги ще бъде една крачка, ако не и повече пред законодателя. Така че законодателят трябва да даде възможност за развитие на стандартите. И трябва да приоритизираме къде ще приемаме нормативна уредба нали, с задължителни норми и в кои случаи ще се задоволим само с някои насоки. Например, в редица случаи става въпрос за една елементарна сертификация, за това да се знае кой кой е. е въпрос, който може да бъде е, решен е, чрез неформална, не непременно нормативна уредба. Благодаря господин Лопес. Gracias, eh, presidente. También quiero felicitar al vicepresidente, al señor Amsi, y a las personas involucradas por el alcance de la comunicación que hemos... И аз искам да поздравя господин заместник председателя за известието, което публикава, публикува. Накратко, поставя се голямо ударение върху е, модернизирането на стандартите за защитата на интелектуалната собственост. И нали, говорим за европейска интелектуална собственост. Обаче конкретика в това няма. Колкото и, и по тази причина питам, как ще се модернизира конкретно тази материя, как ще се прекрачат граници? Казвам го, защото културната област не е просто случайна област. В нея са включени много е, щекотливи е, отрасли и, и направления. У нас, например, в Испания финансирането на кинопродукцията в значителна степен зависи от политиката на телевизионните канали. Е, и е, следователно трябва да се работи диференцирано. По-нататък, Говори се за е, намаляване на административната тежест върху малките и средните предприятия, може ли да конкретизирате? И накрая става дума за либерализация на частотния диапазон от 700 МГц. Някъде от годината 2020. Има ли предложения вече, които се готвят в този смисъл? Благодаря. Благодаря, госпожа Сандерс е следващата ораторка. Благодаря, господин председател. Господин заместник председател, аз също споделям вашия ентусиазъм към това този бъдещ цифров пазар, който определено ще представи много и много възможности, както на търговските дружества, така и на европейските граждани. Предложенията, които правите, е, това ще е една широка гама от конкретни области и аз бих искала да спра вниманието ви на някои от тях. Най-напред за електронните платформи. Е, взех е, под внимание деталния анализ на сегашното им състояние, който е направен. Питам обаче как ще се разположи всичко това във времето. В тази област Европейският съюз изостава. Не би ли трябвало да се по, по, позабързат темповете? На второ място, говорите за премахване на пречките пред електронната търговия. В това отношение се правят редица предложения, в частност да се намалят таксите или, или цените за доставка при електронна търговия в Европа. Как може обаче комисията да регламентира в тази област? По-нататък необходимостта да бъдат усъвършенствани знанията и уменията на заетите лица за работа с електронната среда, какво по-конкретно. И най-сетне аз приветствам желанието ви да въведете уредба, която да обличава и насърчава през граничната електронна търговия. Аз вземам особено при сърце този въпрос, но отново, какво конкретно? Благодаря. Госпожа Крел. Благодаря, господин председател. Радвам се, че комисията поставя на маса такъв е, цифров е, дневен ред. Аз съм информатик по, по, по образование и знам колко важно е, е, важна е тази тема. Но въпросите, но имам два-три въпроса и бележки. Както казахте, трябва да имаме достъп до интернет, интернет трябва да имаме широколентова е, структура, бърз интернет, високоскоростен интернет. Каква е стратегията на комисията да привлече и частни инвестиции? Казахте, че инфраструктурата не може да се финансира с е, публични средства, но имаме ли нужда, ако погледнем тази индустрия и европейските проекти, какво тя води, е, е, какви е, плодове тя дава за цели Европейски съюз. Някои колеги казаха, че развитието на технологиите е светкавично, се развива с невероятни скорости и темпове. А, графика на комисията, който представя, мисля, че ще ни накара да изостанем допълнително. Не смятате ли за нужда да ускорите темповете и евентуално теле... пакета за съобщенията да бъде представен още тази година, за да почне подготовка за неговото изпълнение? И третия въпрос. Как, как си представяте, освен нормите, правилата, които трябва да изпълняваме, как ще се взе един климат, е, творчески климат в е, Европейския съюз, така че да се събудят младите хора, да се насърчи рисковия капитал, за да могат да участват е, в това. Благодаря, госпожа Вернер. Благодаря, господин председател, уважаем и господин вице-президент. Ние сме тук в Комисията по индустрия и телекомуникации. Това е точно новата, е, това е точно комисията, в която новата цифрова е, стратегия може да бъде представена. И това е... Вие се ограничихте само до 4.0 е, като големи, големите информационни масиви, което е окей, okay, но за мен е недостатъчно. Какво остават къде остават въпроси като съвместната работа с машините, технологията, 3D или е, кибер е, системите. Бихте ли е, казали няколко думи по този въпрос? Uh, Благодаря. Госпожа Ниглер. Благодаря, аз ви приветствам за това, че ни запознахте с, както и съобщението на комисията от тази сутрин. Желая ви наистина успех с е, предложенията, да успеете да, да реализирате на практика тази, това, този проект за циф, единия цифров пазар. Наистина това е, е тежка, сериозна задача. Сега да попитам, да ви помоля да бъдете малко по-конкретни в един или друг е, аспект. Какво точно се планира конкретно? Ако може да дадете два-три конкретни примера, какво точно ще се прави? Мисля, че така ще добием една по-графична представа, за да преценим тази стратегия. Интересувани кои всички ли генерални дирекции участват е, в е, това начинание колегата от такси всъщност излезе с декларация при две-три седмици. Също какво възнамерявате по отношение на хармонизацията при упростяване на ДДС, например? Мисля, че това е една от големите препятствия по пътя към единен пазар. Аз бях два дни в Европейската патентна служба в Мюнхен, така че въпросът за е, патентите, стандартизация е нещо, което занимава всички нас. Как да проструктурираме нашето патентно право, как, как виждате и е, това като част от е, вашата стратегия? Благодаря. Госпожа Той е заместник председателка на нашата комисия. Благодаря. С... Благодаря и на вас, господин заместник председател, за направените предложения, за положените усилия. Е, имам един въпрос и едно пожелание, което надявам се бързо може да се изпълни. Ще ми се по-амбициозно да се подхожда. Тук колегата Пилар Дел Кастио се изказва в подобен дух. На къде сме се запътили? Е, специално в далекосъобщителния сектор е, и е, регламентирането на единния далекосъобщителен пазар. И изостава се, времето тече, особено що се отнася до частотния спектър. Вие правилно казахте, е, трябва по-хомогенно, по-оптимално и стандартно да се опозотворява частотния спектър от държавите членки. В противен случай се губи, губи капацитет, губи се стойност е, с отрицателен економически ефект. Е, геоблокирането комисията упорства, но, но, но е, явно среща сериозен отпор. И следователно е, ще трябва да хвърли повече въглища в котела, за да се подкара най-сетне този влак по релсите на прогреса. Uh, aumentare il potenziale produttivo e competitivo delle nostre imprese, insomma, pare che solo il 2% usino fino in fondo uh, le opportunità digitali, quindi credo che ci sia da lavorare molto con ambizione e con grande, grande velocità. Eh, dico solo un ultimo concetto, se il Presidente me lo... Та, много, много а, място и потенциал има а, за, за подобрение. Сега, ако се върнем на въпроса а, за авторското право, да, а, трябва да защитаваме интелектуалната собственост, да, да защитаваме правата на, на авторите. В крайна краища, като ще се либерализира пазара, това е важно, но в същото време трябва да се осигури и безпрепятствен достъп на ползвателите. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Тук намираме много интересна формулировка. Реформата на спектъра може да доведе до намаляване на цените на мобилните услуги и да повиши производителността с течение на времето, е, като се очаква между 0,11 и 0,16 нарастване на брутния вътрешен продукт на Европейския съюз за 5 години, ако това стане. Или някой се е пошегувал, или е сбъркал. Понеже този растеж най-малкото е пренебрежим. и, и той, той всъщност попада в допустимата статистическа грешка. Една десета процент растеж. И нещо друго, което четем в материала, 70% от потребителите на интернет в Европа все още твърдят, че се събират много техни лични данни повече отколкото е необходимо. Въпросът ми е какво можем да направим да противодействаме на това ново явление, което аз бих нарекал е, загубата или смъртта на частния живот, на личната неприкосновеност, понеже е, тези нови цифрови технологии крият опасността наистина неприкосновеността на личния живот, е, която е фундамент на европейската култура, да бъде поставена под сериозна заплаха. Благодаря, колегата Кофол. Благодаря, господин председател. Много, много въпроси се зададоха, но, но на мен ми е любопитно дали заместник председател на комисията не би поразвил един въпрос, който според мен е изключително важен за стратегията за цифров единен пазар – Нали, за да бъде действителен този пазар, той трябва да бъде за хората и трябва да бъде за цяла Европа. И като гледам стратегическия доклад, само на две места в него намирам формулировка, която отчита огромния недостиг на капиталовложения, особено в селските райони, за изграждането на далекосъобщителна инфраструктура. Да отидем на 18-та страница, значи това е в началото, и чак нали, 20 страници по-късно се говори за е, попълването на, на пропаста е, между градски и селски райони в, в, в е, цифрово отношение. И, господин комисар, как по-конкретно смятате да се погрижите за изравняването на, на, на тези различни територии по достъп до цифрови услуги? Понеже не можем да говорим, очевидно, за един пазар без да осигурим териториален достъп навсякъде. И за физическите лица, и, и за е, стопанските субекти, за разгръщане на, е, на местната стопанска инициатива. Но за това са нужни пари. Какво смятате да направите? Благодаря. You and Madam Berish. Speak up. Благодаря, господин председател. Госпожа Берес е това. Въпроса за геоблокинга е, не е толкова важен въпрос, е, по-скоро въпросът е за така наречения маркет шопинг понеже всички въпроси, които бяха зададени, могат да получат един единствен отговор. Аз се питам доколко е структуриран този диалог. По 4-5 въпроса зададе всеки, аз имам не по-малко, де да знам колко време ще му стане на комисаря заместник председател да отговори. Но, опасявам се, че този разговор трябва да се води по-организиран ко. Господин заместник председател, Господин заместник председател на комисията, вие сте пред, промишлен, пред комисията за промишлеността и аз съм сигурен, че всички ние тук сме загрижени за оцеляването на европейската промишленост. И в това отношение въпроса за цифровата сфера е от стратегическо значение за нашето бъдеще. Той не може да бъде формулиран единствено като вътрешно пазарен въпрос – от друга страна обаче, четейки вашия документ, аз не съзирам каквато и да било промишлена, индустриална стратегия в основата му. Е, е, сега, много е модерно сега да се говори за, за цифровото. Всички са за цифровизацията, а всички твърдят, че сме изостанали в тази област, обаче това не стига. Не, не е нужно просто да се заявява, че сме за цифров пазар, за премахване на всички бариери. А понеже в края на краищата, онези, е, е, които създават ценност, добавена стойност в цифровата сфера, всъщност допринасят полза за целия Европейски съюз, за цялата европейска економика. Европейският съюз фактически изгуби битката между телекоми, между далекосъобщителните оператори. Ваша отговорност днес е да се въоръжим така, че да спечелим битката за съдържанието. И това също е цифров въпрос. Понеже след като изпуснахме телекома, сега ще изпустим и, и промишлеността или индустрията, която генерира съдържание и пореден провал. В вашия план се говори за оптимизиране, за, за придаване на необходимата стойност на европейската промишленост, за защита на потребителя, да ведете правото на страната на продавача. Опасявам се обаче, че това е в разрез с идеята за защита на потребителя. И освен това, както казва комисарят как ще създадем ние един цифров пазар, без да мислим за данъчното облагане в тази област? Е, е, е, добра новина да ви кажа, нашите преводачи приеха да останат още 10 минути след изтичане на работното им време, Фактически е, разполагате с 15 минути, господин заместник председател на комисията, да отговорите на всички въпроси. Не стигат, казва комисарят, 15 минути. Добре, след малко ще преговаряме отново с нашите преводачи. For all the answers and remarks. Conclusion. Yeah, yeah. Well, to <clears throat> answer on all those uh, questions within the... Uh, да отговоря на всички тези въпроси 15 минути, в рамките на 15 минути ще е доста сложно. Ще започна като опиша процеса. Не искам да кажа, че е, ние с Гюнтер Етингер сме изготвили самостоятелно тази стратегия. Това беше един процес, който включи много, в който участваха много е, хора – сътрудничеството с Европейския парламент, с комисия, с вашата комисия беше много ползотворна в това отношение, но и други комисии в Европейския парламент участваха. Работихме всички, с всички тях добре. Тази структура на комисията, която предлага Жан-Клод Юнкер, възоснова на по отношение на тези процеси, работи добре координация, сътрудничество, взаимодействие между различните комисари. Всичко това върви много добре и трябва да кажа, че това взаимодействие между отделните генерални дирекции също е добро. Хората всъщност им е приятно да участват в този процес. Той въвлече друг момент, например, из внасяне навън хора от, т.е. включване на социалните мрежи, чрез Twitter, по други начини стигнахме до хората и почерпихме от техните опити и мнения. Така че е много балансиран подхода между потребителя и индустрията. Много добър баланс бе постигнат. Разбира се, винаги може да се иска повече, да се търси по-висока ниво на амбиция, но примахването на е, таксите бе предложено още преди няколко години от комисаря Рединг. Аз трябваше да продължа да работя по въпроса, но ние сме вече 2015. Тоест, много идеи и предложения дойдоха и от държавите членки. 23 държави членки представиха предложенията си. Не искам да казвам, да споменавам петте държави членки, които не дадаха клас в този документ, но имаше такива, които бяха много активни. И аз се надявам, че те ще подкрепят прилагането на тази стратегия, тъй като това са цели, които те самите са заложили и предложили в тази стратегия. Но честно казано, в Европейския съвет – това предложение бе направено още 2010. Аз бях премиер тогава. Четири премиера на Финландия, на Холандия, на Дания и ние написахме писмо, в което предложихме големия да се създаде вътрешен единен цифров пазар и ето 2015 вече имаме стратегията за това. За съжаление, няма, пазара го няма все още. Това трябва те първа да се случи, но имаме стратегията. И така, Аз мисля, че споменах, че това, което се опитваме да направим, да създадем по-добри условия за електронната търговия, а как ще подпомагаме свободното движение на стоки и услуги в е, цифровия пазар в Европейския съюз, това не споменах, ще трябва да го компенсирам. Първо ще трябва да се справим с разпокъсаността, фрагментацията. Сега имаме 28 различни норми, различни отнасящи се за защита на потребителя, договорно право, особено за малките и средни предприятия, е възможно да разберат как точно да прилагат тези правила за защита на потребителите в 28 различни държави членки и какви задължения имат тези доставчици на услуги. Искаме да предложим напълно хармонизирана хармонизирано съвременно договорно право. Когато говорим за цифрови стоки и услуги, това е едно нерегулирано пространство. Само в държави, в някои държави членки има регламенти, които е, има национални регулатори, регулатори отнасящи до цифровите услуги и продукти. И на европейско равнище няма такова регулиране, така че тук това е на едно, един вакуум, който трябва да се запълни. После, като говорим за все още говоря за онлайн покупките, не успяхме да хармонизираме напълно нормите за защита на потребителя. Беше предложен общ европейски закон за продажбите, но той не мина и сега трябва да предлагаме такива съвсем конкретни е, конкретен регламент, който се нарича съвременен закон за е, договорите. Второ, трябва да поговорим и за високите цени на доставки в е, Европейския съюз. Според общественото мнение, една от главните пречки пред нашите компании, пък и потребители е това. И честно казано, тези цени за доставки на стоки, на колети през граница, понякога тези цени са 2 до 5 пъти по-високи, отколкото местните цени на доставки на пакети и колети. В някои случаи дори 22 пъти. А в страната, която, от която аз е, съм Естония, тази разлика е 9,5. 9,5 пъти по-високи са цените на тези доставки. В, е, на практика обаче доставката на колет е, на стока от Белгия до Полша трябва да е по-ефтина, отколкото един 2 килограмов колет от е, Полша до Белгия. Но тъй като цената на работната ръка на труда в Белгия е по-висока, отколкото в Полша, Значи от е, Белша към Полша 22, евро на 2 кг, от Полша към Белгия 14. Сега между Реген, Северна Германия и Малме, Ливия, е, е стандарта на живота е същия, но в едната посока 27 евро е цената е, на колета, доставена колета, в обратна е 42. Защо е така? Аз си поръчах килим. Да. Килим от Германия, когато дойдох тук в Брюксел, платих, платих 8 евро за доставката. Значи те плащат 42 за 2 кг, аз за един тежък килим платих 8 евро. Значи нужна е повече прозрачност. Няма да започнем да регулираме тези цени на доставките на колети, но искаме повече прозрачност и се надяваме, че това ще ни помогне да ги сведем до наистина достъпни цени. Сега, геобукинг. Говорихме и за преротиране, но това не е точен начин да се каже. В физически, гледна геоблокирането е нещо реално в Европейския съюз, но преротирането има съвсем конкретна цел. Ще те препратят към друг магазин, където за същата услуга – трябва да платиш много повече. Или е, въобще няма да ти изпълнят услугата, ще ти откажат. Защо, например, холандците за немане на коли в Испания плащат много повече, отколкото хора от други страни? Но това са фактите в Европейския съюз в момента. И комисар е отговорен за това се опитва също да решава този проблем. Тоест, трябва да премахнем тази дискриминация в Европейския съюз. Наистина, в 21 век това не е допустимо в Европа да има такива, такава търговска практика. 95% от европейските граждани са жертва на геоблокиране, предизвикано от е, поради авторско право. Не им харесва това, трябва да ви уверя. 100 милиона европейски граждани седат в домовете си, които искат да има, и искат да имат достъп до цифрово съдържание, електронни книги, музика, е, филми от друга държава членка, но не могат да го направят поради, именно поради геоблокирането. 271 милион на път пътувания с поне един престой от една нощ в друга държава членка се осъществяват от европейците в рамките на една година. Всички тези хора искат да имат достъп до е, легално закупено съдържание в собствената си страна, но не могат, именно поради геоблокирането. Като говорим за реформа на авторското право, Говорим за три области, в които имаме определени цели. Първо, принципа на териториалност. Разбира се, не искам да подкопаем този принцип. Второ, трябва да решим въпроса с изключенията. Имам предвид е, библиотеки, специализирана литература, хора с увреждания. Трябва да дадем възможност на научните работници, например, да ползват тези новаторски инструменти като черпене на извличане на данни, например. Това са наболели въпроси не само сега, но и през последните няколко месеца, ще си останат и утре, защото Мисля, че в самото начало имаше известно недоразумение. Някои творчески индустрии смятаха, че подготовката за тази стратегия за единия пазар ще подкопае принципа на териториалност, върху който почива сегашното, сегашната система на авторско право. Но не сме имали това за цел никога, така че Авторското право на териториален принцип ще си остане такова каквото е. Но не съм за абсолютната териториална ексклюзивност. Трябва да предоставяме трансграничен достъп за всички, трябва да гарантираме преносимост на съдържанието, на естествено законно закупено съдържание. В киноиндустрията, например, започнаха да защитават и системата на прожектиране, пускане в прозорец. Но при изготвянето на тази стратегия нямахме предвид и това знае, че преди няколко години се мислеше да се промени и тази система на показване на отделни, в отделни прозорци на екрана. Тази система в този и вид, първите филми, показвани в кината, знаем, че в е, индустрията говореха за 6 месеца срок, но дали 6, 16 или 60 месеца, трябва индустрията да реши, според мен, в колко време, в каква продължително ще държат, ще показват тези, тези е, филми в кината. За мен това е въпрос на предприемаческа свобода. След това дивидитата. Отново индустрията трябва да реши колко време ще ги държи на DVD. После по видео при поискване. Тук вече отново искам да Настояваме за трансграничен достъп, за пренос на съдържание. Така че, когато говорим за реформиране на авторското право, системата на авторско право, аз не говоря само за паневропейски лицензии. Например, кинопроизводителите в Естония. Направихме някои много добри филми. Е, мандарините получиха номинация за Оскар тази година, но ясно е, че дистрибуторите няма да купат е, паневропейски лиценз за един естонски филм само. Но, може би, в Финландия, съседката ни, Латвия, Литва, Полша, ще има интерес. И можем на тях да, да продадем такова, такъв териториален лиценз – но отново е, нещата опират до трансграничен достъп и преносимост на съдържанието. Докато всъщност свободното е, сваляне на съдържание, 68%, безплатното, 68% е, го правят, е, половината от тях ежеседмично. Т.е. 20% от европейските граждани, от потребителите, ползвателите на интернет, те също използват VPN. Толкова лесно е да имаш трансграничен достъп до съдържание днес, но не е безплатно. Бихме искали да, да стигнем до положение, което и двете страни ще печелят. А в момента губят и двете страни. Аз съм готов да плата, творците ще получат парите ми, пазара ще се разширява и всички ще са доволни. Казах ви, че 15 минути не са достатъчни. Това не е края на вашата, е, на вашата е, те отговори. Имаме две решения, два варианта. Първо да ви поканя на работна, заседание на работната група за цифровия съюз, цифровия пазар и ще можете да отговорите на всички въпроси, които останаха без отговор. Това е един вариант. Имате покана, тя е постоянна, а има и второ решение да продължим на английски, тъй като Нашите преводачи работиха вече 7 часа днес, работят 7 часа, с, така че, както разбирате, не е възможно да останат по-дълго. Благодари председателя на преводачите за това, че работиха 12 минути по-дълго от е, предвиденото. Сега, ако желаем е, да продължим на английски, можем да го направим, тъй като е, разговор е много интересен.